Dear colleagues, uh, уважаеми колеги, ще трябва да слушаме господин Европиен е, Санаби, специален е, представител за Южно-Кавказския е, регион и господин Пьер Морел, специален представител за Грузия и също така представител а, на женевските преговори. Т.е. и двамата отговарят за подобен район. Казвам им добре дошли. И ще започнем с господин Морел. Не, с господин Семнеби ще започнем, извинявайте. И след това господин Морел. И след това ще дадем думата за въпроси и отговори. Господин Семнеби, имате думата. Благодаря, господин председател. За четвърти път съм тук. Това ми е много приятно. Още в самото начало ще напомня а, а, конфликтът и споразумението между Русия и Грузия през август. Войната а, изискаше решителни действия и се радвам, че Европейският съюз отговори на това предизвикателство за опазване на мира, като пое сериозни ангажименти в региона, подчерта стратегическото значение на Южно-Кавказският регион за Европейския съюз. Обсъжданията по въпроса за източното партньорство явно включват и този ангажимент. Все пак има много въпроси, на които трябва да се отговори за това какво ще правим в бъдеще дали трябва повече мерки за укрепване на взаимното доверие, дали сме прекалено меки с Русия, дали Русия трябва да участва повече в този процес. Просто нахвърлям тези въпроси, защото не трябва да ги забравяме, когато мислим за бъдещата си политика към района като цяло. Какви са най-важните последици от войната и урод, изводите, те първа трябва да се направят. И а, Бог тя показа а, взаимната зависимост и уязвимостта на тези страни. А, пострада Армения, която, чието две трети от търговията минават през Грузия, търговия с Русия. Заплашени бяха и други експортни пътища. В някои случаи те бяха прекъснати. И това чувство за уязвимост и взима зависимост се прояви в общото усилие на азербайджански и арменски инженери да поправят разрушенията железопътен мост а, близо до Тбилиси. Те също а, а, водят до нови дипломатически усилия в Нагорно Карабах и в подобряване на отношението между Армения и Турция. Всичко това също трябва да се разглежда в тази светлина. Очевидно в този процес трябва да участва и Европейският съюз за отваряне на границите и на транспортните артерии в региона, нещо, което ще подобри стабилността в нашите, у нашите съседи. Драматичните събития в този район ясно показват значението му за Европейският съюз. Що се отнася до вътрешните проблеми в двете страни, управление, избори, човешки права, правова държава, нещата са различни в трите страни. Аз са, водят диалог с трите правителства за укрепване на демокрацията чрез изграждане на институциите, водена на диалог с опозицията по ключови въпроси, избирателните закони, промените в Конституцията и свободата на медиите. Това е особено актуално през послед, беше особено актуално миналата година, тъй като това беше изборна година в този район и Европейският парламент участва в наблюдаването на изборите в този район. Въпреки, че бяха дадени бележки удовлетворителен и има известно подобрение, все още много трябва да се направи, за да се подобри провеждането на изборите в трите страни. Това се отнася до правителствата и управляващите партии в трите страни, които изпуснаха много възможности да, демокра... да демонстрират своето ангажираност с демократично управление. Демократичната опозиция в трите държави допринесе за укрепването на този процес. А да започна с Армения, където имаше вълнение и насилие след изборите. 10 души загинаха, мнозина бяха ранени и това беше срив, срив на демократичното управление. Препоръчвам и препоръчвал съм разследване на тези събития, на събитието от март миналата година, освобождаване на задържаните и се опитвам да подощря властите да изпълнят резолюциите на парламентарната асамблея на съвета на Европа. Сега нещо положително. Арменското правителство, арменското правителство има един силен стопански екип, и който е разработил амбициозна програма за реформи. насочена към реформиране на ключови сектори от държавната администрация, включително митническата и данъчната администрация. Също така, те искат при тях да се изпрати екип от съветници от Европейския съюз. По време на войната в Грузия, Армения така внимателно поддържаше, грижливо поддържаше своя неутралитет, но армейските власти помогнаха на беженците, които искаха да напуснат Грузия също помагаха в хуманитарните усилия и помагаха на транзита на граждани на Европейския съюз. Да, последица от конфликта беше положителното брат в отношенията между Армения и Турция. Беше организиран футболен матч в Ереван по покана на президента Саркисян през септември. Продължават двустранните обсъждания между двете страни. Е, има някои интересни инициативи на гражданското общество в е, Турция. Ние, разбира се, следим е, много внимателно всички тези събития. В Азербайджан азерските власти също проявяват интерес от укрепване, разширяване на връзките с Европейския съюз след кризата и конфликтът в Грузия. Азербайджан продължава да проявява интерес е, от участието на Европейския съюз към южният енергиен коридор от Каспийско море и за улесняване на преговорите между Туркменистан и Турция по този въпрос е, и страната насърчава по-активно участие на Европейския съюз, за да се осигури е, търговската жизнеспособност на тръбопроводът на Буко. И Също така много важна е ангажимента, за да, да се, продължи да се снабдява Грузия с природен газ. В Азербайджан голяма част от опозицията продължи да бойкотира изборите. Те минаха в ред, но не може да се каже, че отговориха на нормите на демократичния плурализъм. Решението на парламента, взето на 18 декември за премахване на е, ограниченията за два мандата за президента е, още повече така влуши е, изгледите за положително развитие на политическия пейзаж. По отношение на човешките права и медиите, картината е пъстра. В Азербайджан има някои усилия за зачитане на човешките права, като например прилагане на прецедентно право и решенията на Европейския съд, разследване на съобщения за насилие в армията, но на 30 декември Националният съвет за радио и телевизия обяви решението си да не поднови лицензията на 4 предавателя в страната. И това се смята от международната общност, включително от Европейския съюз, като сериозен, сериозна, сериозен ощръп на плурализма. Нагорно Карабах има също насърчителни призлаци след конфликта в Грузия и Московската декларация, където двете страни за първ път покрепиха мадридските принципи, прияти преди около година. В същото време картината там остава пъстра, противоречива, като се имат преди изявлението от азербайджанска страна, която поема ангажимент да не използва сила, но продължава критиката за действията на арменското ръководство в Нагорно Карабах, а също така съобщава се за нарушение на споразумението за прекратяване на огъня. И накрая, за Грузия. Вътрешната политическа и економическа ситуация в този момент е стабилна но бих казал доста крехка. Економическата криза, която се отразява сериозно на Грузия, особено като се има предвид и войната през август, кара правителството да се занимава в момента именно с економически и социални въпроси, а не с териториални въпроси. Но това може да се промени много бързо, ако ситуацията продължи да се влушава и е добре тя да бъде наблюдавана. Миналата година имаше няколко избори в Грузия. Парламентарни президент, избори за президент и местни избори. Те бяха проведени в много противоречива политическа ситуация с много поляризирани мнения. Пьер Морел ще говори за Южна Осетия и Абхазия, но аз искам само да кажа, че мисията за наблюдение от страна на Европейския съюз играе важна стабилизираща роля. Въпреки, че все още на мисията не се дава достъп до отцепническите региони. която и пречи да е, е, извършва пълноценно своята дейност. Има и допълнителни е, притеснителни въпроси. Положението на вътрешните преселници и други. Но това са въпроси, които ще бъдат засегнати в повече подробности от Пьер Морел. В момента само мисията на ОНЕ има мандат, който продължава след феврари 2009 година, така че това е важен въпрос за нас. Насърчих грузинските власти, както направих и много други представители, да разследват внимателно събитията от август Имаше резолюция от Европейския парламент, след която Европейския съюз стартира своята, своето собствено независимо разследване на тези въпроси, резултатите от което трябва да бъдат представени през юли 2009 година. Имахме много дейности и проекти в отцепените региони е, преди е, август 2008 година е, с цел да се насърчи стабилността и да се укрепят връзките с Европейския съюз на тези региони, без по никакъв начин да се нарушава териториалния интегритет на Грузия. Продължаваме да работим с грузинските власти по въпросите, е, свързани с тези територии и съответното законодателство. Заключение. Войната в Грузия демонстрира, че проблемите в Кавказ е, имат пряко отражение върху Европейския съюз. И е, не могат различните проблеми там да се решават по-отделно без връзка един с друг в... много важно е какви са взаимоотношенията ни с други е, двама големи партньори на Европейския съюз в този регион, Турция и Русия. Има много дейности, източното партньорство, сътрудничеството в областта на Черноморието. Има много дейности, планирани през 2009 година, за да се подчерта ангажираността на Европейския съюз с Южния енергиен коридор. Има и специални дейности, свързани с взаимоотношенията с Турция. Включително и а, разговори по турската нова регионална платформа за диалог в, реги... в този регион. И се надявам, че преди следващото ми изявление пред вашата комисия, ще мога да ви дам информация за това. Благодаря много за тези подробна информация. Господин Семна, ви давам думата на господин Монрел за повече подробности за Грузия. Е, господин председател, много се радвам да говоря пред вашата комисия като специален представител за кризата на Гърция след като е, съм работил вече много в, в, в е, е, този район, тъй като моята мисия във връзка с кризата с Гърция е допълнителна и тя допълва работата на Питер Сенби, с който, когато работиме в тандем. През това, извънредния период, който преживяхме последните месеци и който продължава. Тъй като аз се занимавам само с Централна Азия, Работим, разбира се, и с наблюдателите, мисията за наблюдатели на генерал Жанвие, която е на място и както подчертах, заедно с всички представители на страните членки. Общо казано, искам да напомня, че моят мандат се отнася до кризата в Грузия и сегашното състояние на нещата. Необходимо е Европейския съюз да мобилизира усилията си за решаване на това безпредседентно положение, в което се намираме и ще обясня защо. Първо ще направя обща оценка и е, след това ще говоря за преговорите в Женева. Каква е общата оценка за кризата в Грузия? Такава оценка трябва да започне чрез кратко припомняне на фактите, че това е един стар конфликт. Факта, че това е един стар конфликт. Вече включването на Грузия от два века, първо в Руската империя, след това в Съветския съюз, има една динамична, бурна история, като а, и история дори в рамките на Руската империя намира своята идентичност заедно с Армения, като една християнска държава, а, още в, а, идентифицирана се като такава след края на Римската империя. А, значи има а, го, историята за а, а, идентичността на Грузия не е нещо ново. както знаете, Сталин е роден в град Гори, в Грузия, а също Берия е роден в Абхазия. И двамата са грузинци. И най-съвременно, преди да започне съвременния дял на кризата, трябва да кажа, че тук има едно тежко историческо наследство. Наследство на конфликти, което се изостря с разпадането на Съветския съюз, когато започва гражданска война, след това започва мобилизация на националистическите сили на първия президент Гаца Курдия, един националистски президент. И, и два, там има много убити, няколко десет, стотици хиляди бежанци и така нататък. И всичко това подчертава още един път, а, така да се каже, а, условията, при които Европейския съюз сега трябва да работи за а, а, решаване на тази криза. Бяха създадени два, два механизма за контакти, за управление, за контрол след гражданската война. Общата контролна комисия а, за Южна Осетия след споразумението от Сочи, от а, 1991 година, а също така в резултат на споразуменията в Москва и резолюциите на мисията на ООН. Значи това е един комплексен механизъм от консултации. Изводите, който в момента е блокиран и е, блокирането на този механизъм за разговори и консултации доведе и до конфликти. Аз няма да се връщам а, на а, събитието от а, юни, юли и август. А, Питър Селби ги напомни. Съответната а, комисия на госпожа Таявини трябва да изясни а, последователността и споровете около тези събития. Именно за това смятам, че вниманието на Европейският съюз, на своите институции, особено на Европейският парламент, трябва да бъде насочено към първата международна криза, към която, с която се заема като посредник Европейският съюз. Не, че Европейският съюз е искал това. Той беше принуден от събитията, но той трябваше да действа в резултат на събитията. Пет месеца по-късно бих направил три извода, много важни. Първо, как и защо това беше възможно? По три причини, според мен. Първо, реактивността на Европейския съюз. Очевидно трябва да се подчертае инициативността на френското председателство, което изигра решаваща роля. Може би си спомняте, че от 8 до 12 август в рамките на 5 дни е, беше, имаше една много интензивна а, шовалка. защото а, а, фактически съществуваше тогава една един застой в възможните преговори поради трудните отношения между съюзниците на Грузия от една страна и онези, които поставят Грузия много близо до Съединените щати и положението на терена. Накратко, значи американците не можеха да бъдат посредник, те бяха страна и затова трябваше да бъде Европейския съюз, а, чрез решителните действия на президента Саркози още от първите дни а, и а, чрез упражняване на постоянен а, натиск. Напомням допълнителните споразумения от 8 септември, пътуването в а, Москва на председателя на комисията а, Барозо и генералния секретар на съвета, господин Солана. А също така създаването на, на мисия за наблюдение на място, която започна работа на 1 октомври, преговорите в Женева, оттеглянето на руските сили и отварянето на 15 октомври, започването на 15 октомври в Женева конференция на донорите. Значи, това са първите а, стъпки, а, които а, се провеждаха в едно доста ускорено темпо. Второ, трябва да спомена мобилизацията на целия Европейски съюз. Трябва да споменем мисията на наблюдателите, организирана за по-малко от месец в Тбилиси, където, което има също така в Гори и в Поти свои представители. Това е една забележителна работа на целият екип, секретарята на съвета, страните членки, които участваха в нея, за да може да се мобилизират максимално ресурсите за създаване на една такава гражданска мисия, невооръжена, върху един твърде труден терен и при много трудни условия. Както говорим с господин Сеноби, въпросът е как да се получим от миналият опит. Защото говорим за Прищина, за Сараево, и, за Газа, за конфликти, от които може да направим съответни изводи и полки. споразуменията, споразуменията беше преговарено с Министерството на външните работи на Грузия. В края на октомври мисията съгла... значи, 1400 наблюдения са извършени включително и нощни наблюдения. Значи тази мисия, само тя е, е била в състояние да извърши тези наблюдения, като са мобилизирали, разбира се, всички ресурси. Беше назначен специален представител на Европейския съюз за Грузия. Веднага бяха започнати преговори за подготовка на срещата в Женева и на преговорите в рамките на ООН, които започнаха 4 дни по-късно в Нью Йорк. Бе организирана на 22 октомври и среща на донорите за Грузия. Конференция открита от Барозо, на нея присъстваше Фереро Валтнер и там се събраха, обещаха 85 милиарда долара. при да се окаже гражданска хуманитарна помощ на гражданското население в условия на контрол и прозрачност. Значи, това е, това е така да се каже, втората характерна черта мобилизацията на всички ресурси. И трето, спутеността на Европейския съюз. Мисля, че тук трябва да споменем особено извънредният съвет на министрите на външните работи, който определи една целенасочена и твърда линия по отношение на конфликта. Четири дни преди това, през август, Москва призна участието е, е, е, в този, е, на, на, на, на, този, на този посредник и ние из, изпратихме едно така много силно, много целенасочено послание, което а, показа сплатеността на Европейския съюз, като разбира се трябваше да отчитаме трябваше да отчитаме деликатността. Разбира се, имаше различни мнения, но нямаше разнобой. А по този, затова имахме възможност да провеждаме една динамична политика за, в, в, в подкрепа на о, намеренията и целите на Европейския съюз. Всички срокове бяха изпълнени. Европейските инициативи а, поставиха за първи път Европейския съюз начало при решаването на една подобна криза, а не само а, някой, който допълнително а, участва в нещо, което се ръководи от други. Това е характерна черта на кризата в Грузия. Нека кажем ясно, че това, което обяснявам тук, е като че ли встъпление към преговорите в Женева, където се извършва политическата работа. работа, която е трудна, но не е безпредседентна дипломатическите отношения бяха прекъснати от, с Русия, между Русия и Грузия бяха прекъснати от страна а, на а, Грузия а, и а, Грузия брогира споразумението от Москва и Сочи а, които а, бяха в сила от 1992 година насам. Значи ставаше дума за създаване на нови политически рамки, възоснова на споразумението от 12 август чрез преговори в Женева с на 15 октомври, два месеца след приключването на войната, все още двете страни отказват директни контакти помежду си, поставят предварителни условия и изборът, който Европейския съюз направи, председателството, секретарята, екипа, който се занимаваше с това, Ставаше дума да се съпредседателстват женевските а, а, дискусии от Европейския съюз О, не, А, защото ние имахме опит, тъй като вече имаме а, а, там наблюдатели, а, имаше а, наблюдатели ОССЕ, който са председател, а, трети са председател на преговорите в, в Женева. И а, ние, тези три съпредседатели, Еврейския съюз, ООН и ОССЕ, за първи път действаха солидарно и единно, ако мога да кажа. Трябваше да се улесни работата на терена. На 14 октомври Работата започна с една вечеря в Женева, още преди официалното откриване на преговорите. Значи на този работна вечеря на френското председателство, представено от господин Кушнер, там бяха Солана, беше и Фереро Валднер – господин Кутиерес като комисар по, по бежанците, също така и представител на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. По този начин бяха подчертани много категорично колективните ангажименти на трите институции, за да може да се доведе до възможният максимум ефективността на работата им в контекста, който очертах. Друга характерна черта е това е форматът. Значи, очевидно, а на терена продължаваше да има руски а, а, войски, които трябваше да бъдат изтеглени. И трябваше да намерим а, а, някаква по-отворена формула. А, а, руснаците имаха тактически и стратегически възражения срещу участието на САЩ в женевските разговори. Ставаше дума за това, кои ще бъдат страните представени в тези преговори. Но всички други участници признаваха необходимостта да се запази териториалната цялост на Грузия. По този начин се оформи един доста сложен статут. 2, плюс 6 значи, от една страна шесте международни организации, от друга страна двете засегнати страни. по този начин имахме възможност да работим в работни групи с всички заинтересовани страни по една система, която полека-лека се усъвършенстваше и намираше опипом чрез консултации между всички участващи страни. Е, е, възоснова на споразуменията от август и септември, които се почетаваше първо стабилността и сигурността в района, второ е, връщане на бежанците и на вътрешно разселените лица, включително и онези бежанци, отишли в други страни, за да могат онези, които, които са в Абхазия и в Южна Осетия, да се върнат. Те са вътрешно разселени лица, не са бежанци всъщност. Искам да подчертая значението на посещението и консултациите на място. И всичко това, разбира се, всичко това беше необходимо време. Как се протекаха следващите етапи? Женева едно – е, е, започна на 15 октомври е, под силен натиск и при голямо е, напрежение, но формално бяха приети правила, които приех за де, работа, които е, приеха всички страни. имаше, продължаваше взаимния бойкот между Русия и Грузия, а, е, но имаше така наречени преговори чрез представителство, а също така и неформални контакти, които позволиха в крайна сметка на двете страни да подноват своите контакти. След това бе избрана нова дана, дата, след този, това бурно начало на преговорите. На тази среща дойдоха всички и се съгласиха да се срещнем след един месец, т.е на срещата Женева 2 след един месец е, интензивна подготовка и консултации на терена. Бяха оговорени темите и на тази втора среща, без изключение всички се явиха, бяха създадени две паралелни работни групи, които работиха без предварителни условия. Ще напомня, че първата работна група по въпроса на сигурността това се ръководеше от ритмата съпредседатели, тъй като въпросите на сигурността засягаха а, всички условия за о, а, а, управление и на О, О, за тук се участваше и ООН, и ОССЕ, и Европейския съюз, мисията за наблюдение и втората работна група, в нея участваше Релек, представител на Релекс и представители на Върховният комисар по въпроса на меженците в Женева. Можахме да идентифицираме темите, по които трябваше да работи третия етап на конференцията, така наречената Женева 3, през декември миналата година. Там се работеше по три насоки в рамките на два дни. Първата група концентрира усилици си върху механизма за предотвратяване и решаване на предотвратяване и избягване на инцидентите. Ключов беше въпроса за достъпът и статутът. И трябваше споразуменията да бъдат отложени, но най-важното бе очертано, по най-важното се съгласа, бяха съгласни всички, че е необходим механизъм за подобно предотвратяване на възможни инциденти. Говори се също така и за други мерки за доверие, управление на контрола, взаимни е, съвместни е, посещения на ключови райони. Е, имаше задълбочени, но и трудни разговори от, по отношение на хуман, хуманитарната помощ а, и така нататък. В заключение ще кажа, че обсъжданията в разговорите в Женева ще продължат. Те продължават да бъдат трудни, но в тях всеки участва и всеки има своя интерес те да, спол... да получат взаимните контакти трябва да продължат. Това не трябва да бъде нещо инцидентно, един, два, три пъти само, а трябва да бъде един постоянен ангажимент. Русия напредва крачка по крачка. Тя на вторият процес в Минск не искахме да, да, да, да разкъсваме кризата, като я разглеждаме на парче е, и за това, след като Европейския съюз беше поел своята инициатива, той трябва да продължи да участва в е, решаването на проблемите с една е, политическа перспектива. След един месец Женева 4 ще отчете резултатите с участието на ООН и ОСЕ, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, ОССЕ. Ние ще продължим да играем нашата водеща роля разбира се, все още не сме стигнали до мирна конференция. Но ангажирани са всички усилия, всички участници желаят аспекта на това и сега търсим един по-структуриран механизъм. С, това, с този структурен механизъм кризата и нейното управление ще навлезе в нова фаза. Благодарим ви много, господин Морел, не само за вашето изложение, благодарим ви за това че сте тук сред нас, точно преди дебатите в ООН. Знам, че вие трябва да тръгнете в 4 часа и 10 за летището. Можахме да договорим най-много толкова време с вас. Затова аз предлагам първият кръг въпроси да се отнася само до вашето изложение, господин Морел. И преди да дам думата за подобни въпроси, бих искал да помоля всички да бъдат пределно кратки. Е, защото, както казах, в 4 и 10 господин Морал трябва да си тръгне, т.е. след 15 минути. Искам е, е, да поздравя господин Кирита от Румъния, нов член на комисията, който замества господин Кирита, нов член на АФЕТ, който замества госпожа Анастазе. И сега, Минаваме към въпросите и както току-що казах, моля бъдете пределно кратки, колкото може по-кратки. А, значи, говориме за грузинският а, конфликт. Госпожа Ислан, Ислер Беген, ръководителката на делегацията за Южен Кавказ. Благодаря, господин председател, благодаря, господин Морел, е, за вашето изложение. А, нещо, не всичко споделям от това, което казахте. А, мисля, че изпуснахте нещо а, важно. А, тук в Европейския парламент вече от няколко месеца ние сме на бойна нога, така да се каже. А, но Европейският съюз все още не е създал а, политика за превенция, която би могла, чрез която би могло да се избегне ескалацията на напрежението и би могла да се избегне вероятно войната. И затова необходимо е днес да констатираме, че вече сме в едно различно положение, отколкото преди конфликта. Преди това имаше една административна линия между Южна Осетия и Абхазия и Грузия, а днес вече не тази административна линия се превърна в граница. Граница, която не може да се прекосява а, така лесно от една страна, от между Грузия и така. Друго, че не може да се нарече, освен граница. Значи днес вече говорим за нарушена териториална цялост на Грузия. Териториална цялост и ние, европейците, обаче говорим непрекъснато за опазване на териториалната цялост на Грузия. Имате ли някаква надежда, че един ден в Женева ще се постигне споразумение за статута на тези райони? Не знаем днес дали ще може да се върнат там наблюдателите на ООН. Знаем, че Русия не допуска представители на ОССЕ. Европейският съюз наблюдава, но не може да се намесва. Благодаря, госпожо. А сега господин Касолидес. Благодаря, господин председател. И аз искам да попитам господин Морел два въпроса, много набързо. Първият въпрос е за внушителната, голямата роля, която изигра Европейският съюз, както вие го описахте, ролята на президента Саркози и ролята на председателството. Но, питам се, Съединените щати, които не пожелаха да играят подобна роля, а, дали за това се отвори свободно пространство, в което влезе Европейския съюз? поради отсъствието на САЩ? Това е първият ми въпрос. И втори въпрос. Говорим за замразени конфликти е, за Южна Осетия и Абхазия. Но оказа се, че няма замразени конфликти, защото ако конфликта беше замразен, нямаше да има война. А, е, гореща война, а не замразена. А, значи въпросът за замразените конфликти а, е свързан с а, усилите за умиротворяване от страната на Европейската Европейската общност. Не трябваше ли да има по-интензивни усилия за тяхното разрешаване още на време? Господин Еги има думата. Благодаря. Как оценявате вие препоръката на Европейската комисия за източното партньорство? и е, как ще участва е, това партньорство в рамките на европейската политика за добро съседство. Каква е възможността на Кавказската платформа да подобри взаимоотношенията между Грузия и другите страни в Южна Кавказ? Благодаря, господин Нашкевич. Благодаря, господин председател. Моят въпрос е следният. До каква степен смятате, че предварителните условия в споразуменията, подписани през август и през октомври, са изпълнени? Е, имам предвид три конкретни неща. Първо, бъдещия статут на Абхазия и Южна Осетия, е, нещо, което трябваше да бъде обсъждано, всъщност изглежда предварително определено от Русия. Второ, е, спазването на споразумението, в което се казва, че оттеглянето на войските преди, е, към позициите от преди конфликта не е изпълнено и накрая наблюдателите трябва да имат достъп до всички територии на южно Осетия, включително и до тези, които е, са населявани само от грузинците. Няма микрофон. Le micro. Oui, merci. Monsieur l'ambassadeur, je comprends. Господин посланник, разбирам, че целта е ясна. Трябва да се възстанови стабилният мир в Кавказският район. Това е общата ни цел. Но при дадените условия Можете ли да отговорите на този труден въпрос? Разговорите, разбира се, ще продължат, преговорите ще продължат, те няма да са лесни, както вие посочихте. Но каква е вашата изходна точка? Откъде тръгват? Какви позиции тръгвате към тези преговори? Ние като Европейския съюз какво предлагаме? Към какво се стремим? Какво се опитваме да постигнем в тези преговори? Можете ли да ни кажете по-точно? не, много ни е ясно какво искат руснаците, какво искат абхазците, какво искат грузинците. Но в един так, подобен разнообразен е, конфликт на много страни, наясно ли сме с нашата позиция? Към какво се стремим ние като Европейски съюз? Благодаря ви. Господин Андрю Дав. Благодаря. Моят въпрос е следният. Продължава ли Грузия все още да вярва, че, че в някакъв момент ще стане член на НАТО? Какво е положението с, с споразумението, подписано от Кондализа Райс с Грузия наскоро. И също така, ако а, продължава да съществува увереност, че Грузия може да влезе в НАТО скоро, какво може да бъде направено, за да се промени а, това мнение. Благодаря много, господин Дъв. Всички въпроси са много важни а, а, и а, са насочени е, а, конкретно към а, изложението на а, господин Морел. А, но те засягат и е, е, е, по-широката територия на Южен Кавказ, дамото на господин Морел. Благодаря, господин председател. Благодаря за, вашето разбиране, за това, че трябва да пътувам. Имам малко време, защото се подготвят преговорите за мандата на Манюк. Трябва да говоря с генералния секретар и да съобща какъв е нашият опит като Европейски съюз, тъй като всичко това е много тясно свързано с работата ни в Грузия. Свързано и с преговорите в Женева. Сега, въпросът на господа Ислер Беге. Не говорих а, е, а, е, за а, е, предварителните събития, за това как станаха нещата. Господин а, Питер Сенеби много ясно постави въпроса за възможната самокритика на всички приятели на, на Грузия и за това, което не е направено преди да избухне войната. Но колко става дума за статута? Нека бъдем наясно. Позицията на Европейския съюз е определена от Европейският съвет на 1 септември. Ние. А, значи, това са военни да, действия, а, които а, нямат а, исторически прецедент и нашата позиция е много твърда. Тя е основа на позицията на Европейския съюз. Колкото се значи до дефакт, колкото до е де-факто съществуващите субекти териториални субекти. Крайна сметка, териториалната цялост е фундаментален принцип е, за държавите. Е, и е, става дума, че не може да признаваме подобни субекти. Значи, по този начин запазваме основният ред на международната общност. Оттам нататъка, чрез политически действия, с сложни процедури, се опитваме да се договорим. Това правиме в Женева. Но принципните ни позиции са ясни. С изключение на Никарагуа, никоя страна не е признала тези два субекта Южна Осетия и Абхазия. Значи става дума за непризнаване от всички страни но, това, а, но а, позицията на Русия по този въпрос, признаването на тези два, а, два района също е а, а, един а, геополитически факт. Както каза президент, президентът Сакашвили в връща си пред ООН, при откриването на а, Общо събрание на ООН, а, има а, целта е мирното обединяване на а, а, Грузия. Не всички мислят така, разбира се. Съществуват вътрешни напрежения, съществуват, водят се дебати, но а, това беше позицията на държавният глава. Значи, а, оп, а, кризата а, а, е сложна, но разбира се най-важното е да се разговаря вместо да се воюва. А, и тук ще отговоря на въпроса за конфликтите, замразените конфликти. Разбира се, това не е замразен конфликт. Обаче, когато за замразат преговорите, тогава има истински конфликт. И затова ни е необходима Женева, затова е необходимо да работят всички, за да стигнем до колкото е възможно, по, доколкото е възможно нормализиране на положението. И с споразумение между местните власти, признати и непризнати, за да може най-засегнатите части от населението да не живеят в грузинските планини, а да могат да се върнат по, документ, по домовете си. Нещата са напълно ясни. И какво, какво, какво, какво ще стане в бъдеще? Логиката на Женеве е да изхождаме от конкретните реалности на терена. След това ще вървим крачка по крачка. Сега сме на първия етап. Е, е, ще опитваме се да решим, е, да, да минем от извареното положение към едно малко по-нормално положение. Разбира се, това не е идеално. Да възстановим доверието и след това в рамките на структурите, с които разполагаме, да стигнем до някакъв консенсус – това е нещо, което е и след това. По-дългия въпрос, по-дълга работа предстои за политическия статут и бъдещето на а, всички тези части, до каква степен а, и по какъв начин а, те могат а, да съществуват в бъдеще. Разбира се, не с това обаче можем да и трябва да започнем. Значи мисията и целта на Европейския съюз не е незабавно решение, но а, ние искаме да подпомогнем преминаването на първите етапи с, с условия на трите, при трите условия, които споменах. Мисля, а, а, че вече сме доказали, че сме в състояние да го постигнем. Работата наистина е трудна, пречките възникват непрекъснато нови и нови но в края на краищата, въпреки прекратяването на преговорите, въпреки че това някои решават да излезат, да пуснат залата и така нататък, всички разбират, че имат интерес от тези преговори. Въпросът, който беше зададен, статутът на Женева. Какво, какво трябва да се направи, ще бъде, ще бъде обсъдено в Женева достъпът до отделните райони на наблюдателите също трябва да се реши в Женева. Ние, значи, отиваме в Цимбали, отиваме в Сухуми, като представители на Европейския съюз. Значи, по този начин ще можем в Женева да преговаряме и нашите събеседници да не трябва да напускат залата, както вече се случваше. Значи нямаме, не разполагаме с всички отговори, трябва Русия да направи своя избор, трябва и Грузия да направи своите избори. При руското военно присъствие, което е достойно за съжаление, но то е факт, но населението трябва да може да води е, е, е, всекидневния си живот е, опитват се да, международните организации да направят всичко възможно, да се доставя газ, да се върнат бежанците в, по домовете си и така нататък. Последният въпрос, свързан с НАТО. Е, е, ще кажа, че тук ще дам, предам тафета на Питър Сенеби и ви благодаря за въпросите. Благодаря, господин Морел, още един път ще изразя нашата благодарност за това, че дойдохте да говорите пред нашата комисия. И вижте, че вече трябва да тръгвате за е, летището. Благодаря ви още един път. А сега продължаваме с дебата по Кавказ и Грузия. Господин Семневи ще отговори на част от въпросите, които вече са зададени, като давам думата за още два въпроса, господин Докасолю. Благодаря много, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Или поне ще се опитам. Разбира се, трябва да се каже, че Европейския съюз и Френското председателство изиграха много важна роля. Най-малкото успяхме да се справим с процеса. Постигнато бе споразумение в 6 точки. Имаше едно предварително условие и то беше да се изтеглят войските от буферната зона и да се върнат на позициите от преди конфликта. Русия обаче призна двете териториални единици. Така че сега ще трябва да се обсъди статута на тези два региона. Не чух какво е, каза господин Семневи по този въпрос, но господин Морел каза, че Русия постепенно се доближава до своите цели. Но какви са тези цели? Какви какъв е статут на тези два региона? Този въпрос още не е получил своя отговор. Второ. Мисията за опазване на мира в Южна Осетия. Тя и 500 души. Знаем обаче, че Русия е изпратила още войски там имаше споразумение по отношение на мироопазващите сили. Съществува ли то все още или а, как стоят нещата? Ще има ли мисии за опазване на мира или не? Благодаря, господин Онушкевич. Благодаря. Имам три въпроса. Първо. Какъв е статута на Каспийско море? И до каква степен този въпрос може да блокира тръбопровода, който да свърже Туркменистан и Казахстан и Азербай... Азербайджан. Втори въпрос. Каква е ролята на ГУАМ? И има ли готовност в Армения и Азербайджан за размяна на някакви територии, за да се а, стабилизира положението в Нагорно Карабах. Благодаря. Това са всички въпроси. Давам думата на господин Семнеби. Не, извинете, госпожа Излебеге. За втори път много кратко. Благодаря, господин председател. По отношение на Грузия, господин Съмнаби, можете ли да ни кажете нещо повече за положението на руските войски в Абхазия и Южна Осетия и базите, които те искат да създадат там? Знаем, че вече има два доклада на Международната анкетна мисия – в рамките на тази мисия, знаете ли дали те са могли да извършват разследвания в самите Абхазия и Южна Осетия? Сега, по отношение на положението в Южен Кавказ, мисля, че то не се подобрява. Мислите ли, че въпреки общата нали, политика на добросъседство, е, е, може да се подобри положението по отношение на човешките права е, и правовата държава. Вие споменахте за Арбейджан, говорихте и за Армения, където има 42 ма политически затворници, арестувани от тайната полиция. Можете ли по-ясно да ни, да кажете, знаете ли какво става в тези страни? И е, има ли някаква възможност за решаване на конфликта в Нагорно Карабах, например? Нещо, някакви стъпки са били направени през лятото. Мислите ли, че има някаква надежда е, тези, е, този район и Азербайджан а, а, а, да отидат напред и да се отвори границата между, между другото, отвори граница между Армения и Турция. Благодаря. Сега давам думата на господин Сенеби. Благодаря. Разбирам, че има 12 въпроса за да, 12 минути, за да отговоря на тези въпроси. Не, 13. Ще се опитам да отговоря възможно най-подробно в рамките на това време и ще се опитам също да отговоря на някои въпроси, които станаха от първия кръг. Ролята на ООН е Приема ролята на Европейския съюз. Европейският съюз се предложи за посредник и бе прият. Това се дължеше до голяма степен на успешните действия на председателството, както и на образа като цяло на Европейския съюз на действащо лице, което действа чрез мека сила, чрез преговори, диалог, убеждаване. Така че говорим за комбинация на, между действията в конкретния момент и доверието на трупа на в Европейския съюз, което е трупано доста време. Също така продължихме е, да поддържаме връзки с Съединените щати през цялото това време. Съединените щати също участват в Женевския процес. И също така, тъй като Те се интересуват от този регион, те участваха в е, преговорите и като цяло имаше съгласие. Що се отнася до хартата подписана между Съединените щати и Грузия, тук говорим за мярка, която до голяма степен има за цел да откликне на много от притесненията на Грузия, свързани с, нейната, с сигурността. След войната както и на разочарованието за от, отказаното членство. И въпреки, че това не е същото като присъединяване към НАТО. Все пак едно такова споразумение дава известни гаранции за сигурност и а, то заедно с действията на другите действащи лица в региона а, трябва да допринесе за стабилност. Но все още не е съвсем ясно какви са последиците от това споразумение за армията на Грузия. Това е въпрос, който остава отворен и все още не е напълно ясно до къде се простират ангажиментите на Съединените щати. Имаше и въпроси за източното партньорство. Не бих искал да навлизам в твърде големи подробности в тези въпроси в една ситуация, когато обсъждаме предложение на Европейската комисия, то се обсъжда между държавите членки. Мога да кажа само, че съм уверен, че факта, че това е част от пакет, прият от Европейския съвет, в неговата непосредствена и незабавна реакция на кризата, изигра много важна роля, защото това показа желанието на Европейския съюз да се ангажира не само с разрешаването на непосредствения конфликт, но и в един по-дългосрочен план. Ангажира се да вземе предвид притесненията на държавите от региона, е, въпросите, които са важни за тях, е, е, техните желания и намерения по отношение на Европейския съюз, конкретни регионални въпроси, които а, до сега не бяха така отчетливо включени в европейските програми. Що се отнася до споразуменията, а, споразумението за примирие и споразумението от 12 септември, до каква степен са изпълнени поетите там ангажименти? имаше такъв въпрос. Е, Що се отнесе до споразумението от 12 септември и за оттегляне на силите от е, към позициите от преди конфликта до голяма степен има изпълнението. Що се отнесе до, 6, до плана от 6 точки, примирието, трябва просто да се прочете това споразумение и да, го, и да се сравни с а, положението в момента. А, и така съвсем ясно се разбира до каква степен са изпълнени или не ангажиментите. Този въпрос се обсъжда и в Женева. Статута на регионите на този етап не се обсъжда. Това не означава, че Европейския съюз одобрява признаването на независимостта на Абхазия и Южна Осетия от страна на Русия. На Русия. Но мислим, че все още е твърде рано да се включва този въпрос в преговорите. Ако го включим, мисля, че важните е, е, дискусии, които в момента се провеждат, по отношение на вътрешните преселници, по отношение на сигурността и прочие, просто няма да могат да бъдат проведени. Каква роля ще изиграе Европейския съюз в конфликта, по-конкретно в Южна Осетия, и дали Европейския съюз ще замени, замени мироопазващите сили, които са там в момента. Това е въпрос, на който все още не мога да дам отговор. Няма планове, които да се готвят в момента за поемане на мироопазващата функция от страна на Европейския съюз. Но все пак е, Европейския съюз е поел ангажимент да преразгледа дейността на мисията за наблюдение – а, една година след а, началото на нейната работа. И през септември тази година ще а, изтече този мандат и при преразглеждането ще се уточни как най-добре може да работи Европейския съюз там, на място. При преговорите в Женева се вземат предвид е, становищата на всички страни. Вземат се предвид позициите на Русия, взема се предвид сложността на конфликта. И действително тук говорим за един много сложен конфликт. Първо има вътрешен конфликт между грузинските и абхазските общности. И именно там се е, корени проблемът. Този конфликт в някакъв смисъл беше отвлечен, беше използван като инструмент в е, междудържавния конфликт между Русия и Грузия. Има е, елементи на териториален е, спор тук. Има дори лични е, елементи, лични връжди между лидерите на двете държави. Що се отнася до положението на Каспийско море и неговия статут, Въпросът е доста сложен и не смятам, че страните, които имат излъз на Каспийско море, ще успеят да постигнат съгласие по статута. Според някои от тези страни, неустановения статут е препятствие през, пред построяването на тръбопроводи и други видове инфраструктури, прекосяващи Каспийско море. Други смятат, че двустранните споразумения между страните, чието морски територии си съседничат, е, могат да разрешат въпроса. Тук говорим е, по-конкретно за разговорите между Азербайджан и Туркменистан е, за възможното построяване на тръбопровод за свързване на находищата в Туркменистан и Азербайджан. Инфраструктурата е сравнително малка, която се изисква там само 60 км. Така че е рано или късно. ще бъде направен опит да се свържат тези мрежи. Не смятам, че Туркменистан има интерес да диверсифицира своите опции тук, но Азербайджан има много голям интерес. А сега ролята на Гуам – Грузия, Украина, Азербайджан и Молдав. Трудно е да се каже каква е ролята на тази организация. А, тя преживя и възходи, и падения напоследък. И до голяма степен тук говорим за една организация, която си има своите ограничения. Едно от ограниченията е, че не всички страни в региона са част от тази организация. Също така, а, анализаторите твърдят, че Глам по-скоро има план за действие насочен срещу Русия, а, отколкото един конструктивен план. Секретарията е в Киев. Работи се по няколко области, включително търговски въпроси. И това са области, в които Гуан би могла да изиграе много важна роля. също така може да се развият дейностите на тези организации, да се разширят, да се свържат с източното партньорство. А сега за Карабах. Дали Азербайджан и Армения са готови да разменят територии? Това е въпрос, който е обсъждан и по-рано, не се обсъжда в момента. Оказа се, че е изключително противоречива идея, когато се обсъждаше. И мисля, че сме много далече от такова решение. Това, което се обсъжда в момента е нещо съвсем различно, съвсем различна концепция. в което се говори и за изтегляне от окупираните територии, връщане на бежанци, междинен статут за Нагорно Карабах в изчакване на крайното разрешаване на въпроса за статута. Неясно кога в бъдещето. Та това е решението, което обсъждаме в момента. Правата на човека в Армения и Азербайджан. Тук могат да се кажат много неща. Мисля, че нямам достатъчно време, за да навляза в подробности. Но хората, за които сме най-загрижени, е, са арестуваните политици от опозицията в Армения и арестуваните журналисти в Азербайджан. Всичко това може да бъде разрешено много бързо от изпълнителната власт. Чрез едно решение на държавните глави за амнистия. Това би решило тази въпрос. Ако тези хора продължат ако тези хора останат в ареста, това би било сериозен е, проблем при преговорите между Европейския съюз и тези страни. И и двете страни си дават много ясна сметка за това. Достъпа до Абхазия и Южна Осетия на международните разследващи мисии. Действително, това е сериозен проблем. Не само мисията на Европейския съюз няма достъп, но и международните е, хуманитарни организации нямат достъп е, до тези два е, района. най-вероятно ще се сблъскаме с проблеми и е, за допускането на неправителствени организации. Най-големите проблеми тук са свързани с правата на човека, е, особено по отношение на грузинците, останали там. Населението там, в Хългори в, южна, в района на Хългори в Южна Осетия и в района на Галав в Абхазия става а, все по-притеснително. Границата е, се затяга все повече. Това е много тежко за хората, които са стигнали, свикнали непрекъснато да могат да а, пътуват. Има и проблем с паспортизацията, издаването на руски паспорти на хората там и насилието. Всичко това е доста стрескащо за хората там. Присъствието на мироопазващи сили е едно, но има и присъствие на Южно-Осетинската милиция, която сама по себе си е много проблемна, неконтролируема. и спорна по статута си. Надявам се, че отговорих на повечето от въпросите. Виждам, че времето за отговори изтича. Благодаря, господин Съмнаби. Бяхте много щедър към нас. Обяснихте ни сложността на ситуацията. Даваме си сметка, че за съжаление няма да ни е последната среща по тези сложни въпроси. Разчитам много на вас а, за а, професионална работа в тези райони, тези много тежки а, и важни райони. Благодаря много. Ще се видим отново. Заминавате за вилиси. Приятен полет! А сега, уважаеми колеги, преминаваме към следващата точка. От дневния ред предавам председателството на господин Ролчек. Very to you.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 Колеги, продължаваме с втората важна точка от нашия днешен дневен ред. Размяна на мнение с господин Фуаре, специален представител на Европейския съюз и ръководител на делегацията на Европейската комисия в бивша Югославска република Македония. Казвам му добре дошъл в Европейският парламент. Той беше тук в нашата комисия, мисля, през януари 2008, то значи точно преди една година. От тогава в Скопие бяха проведени избори. Имаме новият доклад, предложение за новия доклад за напредъка на страната на Европейската комисия. Има положителни признаци, но има и още много неща, които предстоят да се решават и още много работа, която трябва да се свърши. И в светлината на всичко това, още един път ще кажа добре дошъл на господин посланник Фуаре. Имате 15 минути за първоначалното си изявление и след това ще дам думата за въпроси и отговори. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички членове на комисията за любезната покана да присъствам на вашето заседание и говоря пред вас по една вече създала се традиция, от как поех отговорностите си като специален представител на Европейския съюз и ръководител на делегацията на Европейската комисия в бивша Югославска република Македония през ноември 2005 година, преди около 3 години. Искам да изразя моята благодарност на господин Ерик Майер и на колегите, които следят положението в страната, да им благодаря за тяхната работа, за подготовка на резолюцията, която ще се обсъди и приеме от парламента. 2008 несъмнено беше трудна година за бивше бюро. Започна с посещението на комисаря Рен в Скопие през март. Представи редица изисквания, които ако бъдат изпълнени от страната, ще може да се направи препоръка за започване на преговори. Знаете, през юни 2008 година имаше насилие, нередности по време на предизборната кампания, по време на самите избори. И докладът беше много ясно, че тези, казано, че тези избори не отговарят на международните норми. А през юли 2008 година бяха ненужно използвани извънредни процедури за прокарване на закони. Бяхме свидетели на парламентарен бойкот от страна на опозиционните партии. Въпреки това трябва да признаем, че беше направен значителен напредък по пътя на реформите в много отношения. Това се признава в докладът на комисията, прият и представен на 5 ноември този доклад, също така много ясно очертава областите, където има сериозни слабости и в които са необходими по-решителни усилия от страна на правителството, за да може а, тези реформи да продължат. А, значи, а, за нас обективната оценка на, на положението беше много насърчителна както насърчително беше приемането на план за действие, в който правителството пое ангажимент да се справи с съществуващите слабости. А, също така а, да а, а, засили прилагането на приятите закони. А, заместник министър-председателя Боцевски потвърди това на 2 е, януари в Скопие, където той потвърди трите главни приоритета за 2009 година на правителството. Първо, устойчиво изпълнение на европейския дневен ред, чрез пълно изпълнение на планът на правителството, изпълнение на препоръките в доклада на Европейската комисия направени – а също така изпълняване на ключовите политически критерии, особено в предстоящите президентски и местни избори през март, а също така започване на широк политически диалог в рамките на демократичните институции. Втори приоритет това е продължаване на реформите за либерализиране на визовият режим и освен това акредитиране на институции, които трябва да използват парите от импа, предприсъединителните фондове за Македония. Изложение, това изложение на правителството бе приветствано от нас. Наред с него сме свидетели на една правителствена коалиция, която сега за сега работи стабилно и в разбирателство. Надяваме се, че този дух ще се запази и след местните и президентски избори в Македония. Какви са главните предизвикателства, пред които е изправена на бивша Югославска република Македония? На първо място това са изборите. Само два месеца остават до изборите, местните избори и до първият кръг на президентските избори, които ще се проведат на 22 март втория кръг на президентските избори ще се проведе на 5 април. Най-напред необходими са усилия от съдебна рана съдебната власт, за да се приключат всички юридически процедури, срещу виновниците за нередностите през 2008 година. Това е особено важно, за да може да се преодолее климатът на безнаказаност, който съществува в, съществуваше по време на изборите през 2008. Второ, необходимо е пълно прилагане на всички препоръки от наблюдателите на ОСЕ не, има една нова комисия, новосъздадена, обаче тя, нейната задача е много трудна. Тя трябва да установи, че има всички, на лице са всички предпоставки за провеждането на един сложен и избирателен процес. Като не забравяме, че става дума за два вида избори в един и същи ден. Съставянето на местните избирателни комисии, близо 3000 такива избирателни комисии има, също е много важно. Преди тези комисии бяха съставени от 6, от 5 държавни служители. Сега ще бъдат съставени от 3 държавни служители и по двама представители на политическите партии. Това значи, че тези хора трябва да бъдат подготвени, за да може тези избирателни комисии да функционират правилно, защото те ще наблюдават правилното функциониране на избирателния процес по време на изборите те ще е, е, трябва да установят, че всички правила напълно се спазват, всички изисквания, е, на всички изисквания е отговорено без всякаква политическа намеса. Много важно е също така съвета е, по е, е, електронните медии да разполага с ресурси, за да може да наблюдава използването на електронните медии и с тях да не се злоупотребява от една или друга политическа сила не трябва да се подценява и а, въпросът на сигурността. Трябва да има план за сигурност. Правителството е обявило подобен план, че ще има подобен план и той ще бъде представен в скоро време. Необходимо е да се изпълнява и програмата за помощ на полицията. Ние а, осигуряваме възможности за а, квалификация на полицейските кадри. Но на, преди всичко, за да може тези избори да отговорят на всички международни норми, поведението на политическите партии и политическите ръководители трябва да отговаря на тези норми, както по време на предизборната кампания, така и по време на самите избори. И едва тогава ще можем в крайна сметка да решим, че тези избори, да решим, че тези избори са свободни и честни. Несъмнено съществува конфронтационна атмосфера на сблъсък между политическите ръководители и политическите партии, както и преди изборите през 2008 година, което тогава допренесе до широките, широко разпространените нередности. И това ни води до друга важна препоръка в доклада на комисията, а именно нуждата от постоянен политически диалог. Широк политически диалог, който да създаде дух – на консенсус между всички политически ръководители. Нещо, което липсваше в предишните години, предишните две години. Имаше среща на ръководителите на политическите сили, организирана от министър-председателя на 9 януари. Това беше една положителна среща и ние се надяваме, че ако нещата продължават по същия начин, това ще бъде един положителен сигнал за бъдещия политически диалог. Друг важен проблем е продължаващото прилагане на Охридското рамково споразумение. А Охридското споразумение продължава да има значение за а, създаването на многоетническият модел. Необходими са по-нататъчни усилия за постигане на справедливо представителство на малцинствените общностни. Още много има да се направи, за да се постигне представителството на турската общност, ромската общност, за да имате достъп до работа в държавните институции и органи. Друг важен аспект на Охридското рамково споразумение това е образованието, за да се спре тревожната тенденция към сегрегация в образованието, тенденция, която се проявява в последните месеци и която противоречи на духа на Охридското споразумение. Тенденция, с която правителство трябва да се бори, като изпълнява препоръките на Върховния комисар на ОССЕ. Разбира се, по много важни неща предстои да се направят в реформата на съдебната система и необходимо да видим приятите решения, че се изпълняват, за да може общественото мнение да вярва в безпристрастността на съдебната власт, нещо, което сега не, доверие, което сега не съществува. Въпреки препоръките, на съвета на Европа, а има още много, което трябва да се направи в наказателната система, в затворите в Македония. Трябва да се засили борбата с корупцията и то по начин без партизанска политика, особено с наближаването на изборите. Необходимо е по-нататъчно внимание да се отдели на реформата на държавната администрация. Защото всеки пък, е, когато е, се смени властта, променят се и да състава на държавните служители. Това са областите, които се нуждаят от специално внимание. Но нека ги повторя. Преди всичко гражданското общество, правителството трябва да отдели много повече усилия на, гра... за изграждане на гражданско общество. Това са ушите и очите на а, обществеността. Те трябва да имат възможност да критикуват. И този критика, която се отправя към правителството, трябва да, бъде, да не остава без внимание. И затова а, правителството трябва да води политика на диалог, в която да се включват всички представители на гражданското общество, а организациите му да не бъдат маргинализирани или изолирани. Защото техните усилия а, би трябвало да укрепват демократичния процес в страната. И втори важен проблем, а, на който трябва да се обърне специално внимание, това са медиите. Както знаете, в доклада на комисията много ясно се казва, че медиите продължават да страдат от политически, политическо вмешателство. Въпреки, че много, а въпреки, че много от на телевизиите са в частни ръце, те обслужват едни или други политически интереси. Много още трябва да се направи, за да се гарантират свободни, независими медии. Само по този начин може да се насърчи духът на диалог и консенсус в страната като не се опитваме да изолират, да не се, да се правят опити за изолиране или а, охулване на едни или други медии. В дух на откритост и критика правителството трябва също така да улеснява изграждането на консенсус и открития диалог между всички политически партии и политически субекти в обществото. И накрая да кажа нещо и за визите. Това е една област, където страната е положила огромни усилия, за да изпълни изискванията за постигане на либерализация на визовият режим. Много важно е усилията на всяка страна в тази област да бъдат оценявани по достоинство. В момента се прави експертна оценка, експерти от страните членки правят преглед на направените реформи и в крайна сметка, ако те установят, че всички запланувани реформи са проведени, затова трябва да има признание и страната да се радва на един по-либерален визов режим, нещо, което ще изпрати един много по-положителен сигнал към общественото мнение, че работата, която се върши, получава признание. Накрая искам да изразя моята висока оценка за работата на а, съвместният парламентарен а, ком, комитет а, под председателството на господин Тракатели Спасановски. През десента те бяха в Скопие и бих искал да кажа, че изцяло подкрепям предложенията за по-нататъчно сътрудничество между Европейският парламент и националното събрание, Народното събрание на Република Македония. А това ще даде възможност на Македонския парламент да изпълне още по-добре своята роля като а, демократична институция в бъдеще. Моите колеги от мисията на Европейския съюз и аз самия продължаваме да полагаме усилия за да поощряваме реформите където има проблеми, опитваме се да ги посочим на правителството и се надяваме, че в крайна сметка ще видим страната да премине към следващият етап към своето членство в Европейския съюз. Благодаря. Thank you very much. Благодаря, господин посланник, за вашите уводни думи. Сега, при нормални обстоятелства би трябвало да дам думата на нашия докладчик господин Майер но има искане от господин Гале, който трябва да присъства на председателския съвет в 5 часа. По изключение му давам думата за един въпрос, с това е един отговор и с това ще минем към нормалната си процедура. Благодаря. Само по визовия въпрос. Вие споменахте този проблем към края на изказването си. Какви са всъщност главните причини, за да не може да паднат ограниченията. Има вече споразумение за реадмисия, то работи. Има съвременни, най-модерни паспорти, които се издават на македонските граждани. Не мога да разбера какви други съществени пречки има за незабавното облегчаване на визовият режим. Можете ли да ми отговорите? Може ли да ми кажете какъв е графикът в който експертите, за които говорите, ще разгледат този въпрос и ще вземат решение. И кога македонците ще имат безвизов режим, разбира се. Благодаря много. В е, самия този момент в Македония има мисия партньорска проверка, която оценява всички аспекти на реформата, която е необходима за либерализацията на визиите. Що се отнася до биометричните паспорти, както правилно посочихте, страната е много напред в сравнение с останалите страни в региона. Те са добре също така, що се отнася до сигурността на информацията и осигуряването на границите по отношение на организираната престъпност и прочие. В края на този процес ще има още една експертна мисия през феврари и след това ще можем да кажем със сигурност дали всичко е изпълнено. Първата оценка на Европейската комисия в доклада на комисията от ноември е положителна. От, не, от точно и са някои области, където трябва да се направи повече, особено по интегрираното управление на границите. Това е въпрос, който експертите разглеждат в момента. И в края на този процес комисията ще трябва да оцени цялата тази информация и да направи своите препоръки. Надяваме се, че всяка страна ще бъде оценявана само по заслуги и че ако оценката на комисията показва, че всички реформи са успешни, тогава комисията ще препоръча либерализация на визите за Македония. Това дали може да стане в рамките на тази година. Нямам а, конкретна представа за графика, но в доклада на комисията се казва, че има надежда в рамките на 2009 година да има достатъчно добри условия за това. Колкото по-бързо, толкова по-добре. Благодаря за ясния ви отговор. Давам думата на господин Мейер. Господин председател, сега сме в 2009 е, година, а през 2005 година бе взето решение за статута на кандидат е, за пълноправно членство. Е, ясно е, че и преговорите ще продължат много дълго, но до този момент изобщо не се е стигнало до започване на преговорите. Така че е, всеки път, когато се започват преговори, е, се обсъждат пет основни теми. Е, какво още трябва да бъде уредено, какво трябва да направено от Македония преди тя да може да се присъедини към Европейския съюз. Господин Фуре вече поговори по една част от темите. В моя проект за резолюция става дума за правосъдието, за трудово право, за така, на отношение към медиите, за околна среда, естествено. Всичко това е много важно, но и в сферата на образованието има още много задачи, които трябва да се изпълнят. Това стана ясно и от вашите думи. Вадят се е, преговори и разговори в рамките на македонското общество и става ясно, че нещата не са безспорни, че има доста различни мнения. Е, това е една част от е, въпроса, но на второ място се поставя въпрос кога ще започнат преговорите. Е, Вадят се преговори с Харватия, които вървят доста бързо и доста по-бавно, значително по-бавно преговори с Турция след началото на преговорите можем да смятаме, че ще изминат 6 до 8 години, докато се стигне до пълноправно членство. Изборите през миналата година наистина бяха много важни от гледна точка на началото на преговорите. Аз е, е, винаги съм пледирал за това да не се върши нищо, което би могло да забави преговорите и много се надявам, че през март тази година ще наблюдаваме друг вид избори, които вече няма да дават основания за забавене. Да, имаше нередности, трябваше да се наложат съответните наказания, но парламентът след като бе проведена една значителна реформа в сферата на правосъдието, започна да действа, макар че все още не е безспорен състава на парламента. И на трето място знаем, че има различия и конфликтни въпроси, които все още не са решени с е, съседните държави. Трябва да се започнат преговори по тези въпроси и е, те да приключат колкото е възможно по-бързо. В текста се посочваше, че би трябвало да се постигне е, задоволително за всички страни решение. А до този момент в това отношение може да се каже, че напредъкът е твърде малък. По отношение на името трябва да се търси е, разрешаване на конфликта с, е, или проблема с Гърция. До този момент и двете страни не проявяват готовност е, за отстъпки. Но е, най-късно през октомври би трябвало да се изяснат въпросите, така че да няма допълнително забавене. И на следващо място въпроса за визовия режим стана ясно вече за това какво точно е направила страната. Много бързо се предприеха съответните мерки, що се отнася до биометричните белези. Много бързо се работи, много експедитивно, а също и сътрудничеството на границата с Косово бележи напредък. Решаващо е от поведението на сегашните държави членки на Европейския съюз, те би трябвало всъщност да определят отношението си към Македония в връзка с визовия режим. Дали ще дадем възможност на гражданите на Македония, така както на времето гражданите на Югославия имаха това право да влизат без виза на територията на Европейския съюз. И още нещо, ще наблегна на проблемите свързани с албанското население, което е многобройно, то е представено в правителството. Става дума на, естествено и за съотношението между езиците, но когато говорим за албанското младсинство, е, тъй като това е всъщност голямата етническа група, наред с е, е, основното население, но има и други по-малки младсинства, като роми, турци и други. Около 80 е, са измененията внесени е, към моя доклад, е, два пъти повече отколкото миналия път, но независимо от този голям брой, установявам, че една голяма част от измененията всъщност се покриват, припокриват, дублират се, така че разликата с предишния доклад не е чак толкова голяма. Миналата седмица имахме възможност да договорим с представителите на различните политически групи е, становището си по основните е, точки, които са предмет на тези изменения, така че най-вероятно ще проведем гласуване без е, искания за разделно гласуване. Първо, една голяма част от измененията се отнасят до така, разширяването на подхода по отношение на Западните Балкани. Това, че нещата би трябвало да, процесът би трябвало да обхване и Сърбия, не означава, че няма да отделяме достатъчно и необходимото внимание на Македония, защото с Македония започнахме едно засилено сътрудничество още през 2005 година, за да се избегнат недоразумения. Тук става дума най-вече за ограничения, които Македония сама си налага. А всъщност решението за независимост във връзка с признаването на Косово. Това е едно решение, което налага доста ограничени. А по отношение на това решение трябва да кажем, че не става дума толкова за Косово, колкото за самата Македония. Много трудно бе взето това решение за признаване на Косово. Още повече, че нещата е, не спряха с Косово, а след това е, продължиха и към Черна гора. колкото е възможно по-бързо трябва да започнат е, преговорите и аз много се надявам, че ще приемем текст, който ще посочва възможността след изборите през март и е, най-късно през април да започнем с е, истинските преговори. А това означава, че е, би трябвало съветът е, да приеме съответното заключение през 2009 година. Струва ми се, че е, говорих е, доста дълго, но е, като цяло всичко останало е положително. Аз посочих някои от проблемните моменти. Е, това бе всичко, което исках да кажа за проекто резолюцията. Благодаря много, господин Мерец. Имам някои желащи да се изкажат. Да, дам дума на господин Пиняр, докладчик Сянка от групата на социалистите. Благодаря, господин председател. Първо, искам да благодаря на господин посланика за отличните му уводни думи към дебата днес. Второ, съгласен съм казаното от докладчика господин Мейер – И като цяло, смятам, че преговорите трябва да започнат веднага след изборите. Работата, свършена от Македония по нейния път към Европейския съюз, е действително отлична и трябва да бъде призната. Трябва да се признаят всички тези положени усилия. Имам три въпроса към вас. Първо. Проблема с името на Македония. От гледна точка на Европейската комисия, тук говорим за политически въпрос. дали това е, е въпрос свързан с критериите на Копенхаген и по-скоро двустранен въпрос извън копенхагенските въпроси. Това е, е общ въпрос, който все още трябва, все още не е разрешен. Второ, как оценявате състоянието на медиите в Македония? Имаме ли свободни медии, либерални и либерална демокрация като цяло в Македония или не? И трето, Какво е вашето отношение на съжителството с албанската общност в Македония, особено след като Косово получи своята независимост и дали независимостта на Косово има положително или отрицателно въздействие. Благодаря. Благодаря, госпожа Салич. Да. Благодаря, господин председател. Смятам, че господин Майер изложи много добре е, състоянието на нещата, най-вече по отношение на е, приоритетите е, в е, своя доклад и е, основните теми по отношение на преговорите. Аз мятам, че въпросът за Косово би трябвало да се разглежда отделно. Още повече, че е, имаме и отделен доклад за Косово. Сега говорим за Македония е, и е, за Сърбия, както и за приоритетите, които трябва да определим по отношение на двете страни. Затова аз поддържам също становището, че всяка от двете страни трябва да бъде оценявана в съответствие с конкретната ситуация в нея. Казвам това с оглед на началото на преговорите. Да, е, загубихме вече доста време и още от самото начало Македония бе всъщност водеща, защото тя получи възможността да сключи спогодба за, за асоцииране с Европейския съюз. След това получи и статута на държава кандидат за пълноправно членство. Междувременно вече много държави подадоха молби за такъв статут. В Белград хранят надежда за получаване на статут на държава кандидат. По отношение на Македония съществува проблемът. Най-вече поради факта, че процесът вече започна, но е, ние знаем всички, че забавенето се дължи най-вече на конфликта и на невъзможността да се постигне съгласие по отношение на името на държавата. Ситуацията може само да се влуши поради факта, че и в е, отделните политически групи и изобщо в рамките на Европейския съюз е, има доста големи различия в мненията по този въпрос. Е, за да се изразя съвсем така, деликатно. Много се надявам, че ще постигнем някакво решение и ще обединим позициите си. По отношение на измененията и компромиса, мисля, че можем да намерим все пак едно взаимно задоволително решение, поне между политическите групи тук в Европейския парламент, така че да постигнем приемлив компромис. И накрая един въпрос към вас. Какво е вашето мнение? Какво как според вас изглежда реалистичната схема по отношение на Македония като държава кандидат? Как се развиват според вас и нещата във времето, как виждате графика от тук нататък, включително и във връзка с останалите държави в региона? Госпожа Беа. Благодаря, Господин председател, благодаря и на господин Фоере, и на господин Мейер за тяхната информация. Да, независимо от това, че в Македония не е всичко протича така, както бихме пожелали, все пак се забелязва съществен напредък и ние много се надяваме, че политически отговорните лица скоро ще вземат необходимите решения в моята политическа група. Така, доминира мнението, че още през тази група би трябвало колкото е възможно по-бързо да се започнат преговори. Предложенията за компромис предполагат е, веднага след изборите през март да се започне с преговори. Това бе казано и от страна на социалистическата е, група официално. Аз тук в е, рамките на нашата комисия бих казала, че ако блокадата, те да се каже, отпадне, ако ние приемем този компромис, който се предлага, тогава трябва да апелираме към Гърция да прекрати с е, наложената блокада. И ако това бъде казано от името на всички политически групи, това ще означава, че е, Македония ще може да стане и е, член на НАТО, тъй като има една такава отправена покана от страна на НАТО към Македония. Господин Фуери, вие смятате, че временното споразумение от 1995 година все още е валидно, така ли? Означава ли това, че спорът е, за името ще продължи да бъде пречка за членството на държавата в международни организации. Ние смятаме, че то, тази блокада е нарушение на временното споразумение, а също и нарушение на и в противоречие с хартата за основните права и с други международно-правни норми. В нашата политическа група наделява мнението, че би трябвало да се предприемат стъпки и да се започнат разговори с гръцкото правителство, тъй като ние не можем да подкрепим е, по-нататък е, едно забавене на преговорите и развитието на страната. По тази причина. В е, версията от 15 януари резолюцията, ако остане така в този вид, е, може да намери подкрепа, тъй като е, по отношение на компромис номер 5 и компромис номер 6 е, би трябвало да се приеме становището на докладчика, тъй като до голяма степен 5 и 6 се покриват. Вие имате думата сега, господин Фуере. Може би ще отговорите на зададените въпроси. Благодаря много, господин председател. Благодаря на всички депутати от парламента, които ми зададоха въпроси. Някои от тези въпроси са доста сложни. И тук трябва да говоря и в двете си качества – за да отговоря на тези въпроси. Ще направя каквото мога. Първо, по отношение на графика за откриване на преговорите. Бихме желали нещата да вървят възможно най-бързо. Те не се движат толкова бързо, колкото бихме им искали, защото страната не изпълни поставените цели. Комисаря Рен съвсем ясно посочи това в началото на март 2008 година. Бяха зададени 8 цели, които трябва да бъдат постигнати. И той каза, ако Македония успее да постигне тези цели, ще имам достатъчно аргументи, за да препоръчам дата за започване на преговорите. За съжаление обаче не бяха постигнати а, е, голямата част от тези цели, като най-голямата, най-големия провал бе свързан с а, е, провеждането на изборите и липсата на политически диалог. Въпреки това, реакцията на правителството сред е, доклада от ноември е доста насърчаваща и мисля, че нашата цел в момента е да ги държим в правилната посока и е, да подчертаем, че ако е, действително е, постигнат успех, тогава комисията ще може да препоръча дата за започване на преговорите. Следващия доклад от комисията ще бъде публикуван през есента на 2009 година. И така, ако изборите се проведат съгласно международните стандарти и ако всички останали критерии е, бъдат изпълнени, тогава комисията, разбира се, ще има достатъчно аргументи, за да препоръча в своя есенен доклад дата за започване на преговорите. Разбира се, това не означава, че Европейския съвет е, и съвета на министрите не могат ще да вземем да предприемем стъпки преди да бъдат изпълнени някои от тези стандарти. Това трябва да се реши от страна на съвета и да бъде включено в заключението от съвета. Но това, което трябва да направим сега е да направим всичко възможно да се изпълнят, изпълнят настоящите цели, за да може комисията да има достатъчно аргументи, за да препоръча дата за започване на преговорите през есента. Тези доклади е, на Европейската комисия са много важни. Е, Отнемат няколко месеца, за да се оцени как се справя страната във всяка една от е, разглежданите области. Провеждаме срещи с, с ОССЕ, с представители на гражданското общество и прочие, Всички гледни точки се вземат предвид, когато се прави оценката. Така че този тип оценки не могат да бъдат направени ей така от днес за утре. Ако всичко тече добре, надяваме се, че през сента ще можем да направим такава препоръка. Що се отнася до въпроса за името? Това действително продължава да е, е сериозен въпрос. въпрос. Важно е този въпрос да не се бърка с въпроса за реформите. Причината, поради която комисията в последния си доклад не даде препоръка за започване на преговори, да няма нищо общо с името. Тя се дължи само на това, че правителството не е изпълнило критериите от Копенхаген. Това е нещо, което съвсем ясно бе подчертано. Едновременно с това е и комисаря Рен и е, върховният представител Солана подчертават, че разрешаването на този проблем е важен аспект на цялостния процес към придвижване на страната към европейска интеграция. Те продължават да насърчават и двете страни да намерят взаимно приемливо решение. Това може да се постигне само в контекста на една спокойна атмосфера, атмосфера, която да е продуктивна за преговорите и за това правителството трябва да се въздържа от действия и решения, които могат да бъдат интерпретирани погрешно. Следващия кръг преговори ще бъде в началото на февруари. Насърчаваме правителството да поддържа ангажимента си и да намери решение. В крайна сметка тук говорим за страни съседки. И ако може да се разреши този въпрос веднъж за винаги, това ще е много благотворно. Що се отнася до останалите въпроси, които бяха повдигнати. Първо, медиите. В доклада на комисията нещата са казани съвсем ясно. И проблем е, че голяма част от телевизиите са в частни ръце. То, това съвсем само по себе си не е проблемно, но много често собствениците имат тесни политически връзки и афилиации. Това може да повлияе на съдържанието. И за това трябва да се работи с Асоциацията на журналистите, която представлява медиите в, тази, в страната и с правителството, така че да се намери начин медиите да могат да работят независимо и работните условия за журналистите да бъдат подобрени, така че да има силна мотивация за развитието на независими, независими медии. Това е много важно с наближаването на изборите, защото ще има а, големи изкушения по време на изборите една или друга партия да контролира съдържанието на публикациите и материалите в медиите. И а, както многократно сме повтаряли, а, ако правителството постигне независими медии, това ще е голям успех за него. Трябва да разглеждаме и възможностите за постигане на мирно съжителство. Има проблеми от миналото, сегрегация на, при преподаването в училищата, нещо, което създава проблеми на ниво училища. И единственият начин да се справим с този проблем е да се развиват повече извън учебни дейности, така че многоетническият модел да бъде укрепен като начин за съжителство. Това ще е много важно след местните избори. Независимостта на Косово, да, действително тя се отрази на живота в Македония. Етническите албанци бяха много щастливи и доволни. Е, е, решението правителството да признае тази независимост не е, беше лесно. Правителството, разбира се, би искало да поддържа и добри отношения с Сърбия. Като цяло, въпросът за признаването на независимостта на Косово бе придвижен по много деликатен начин, нещо, което показва ясния, ясния ангажимент на правителството на Македония към регионална стабилност. Знаем за загубените 11 войници в инцидента с хеликоптер. Знаем, че може да има сериозни проблеми, когато има междуетнически напрежения. И за това а, се радвам, че правителството работи по такъв начин и можем да сме оптимисти. Благодаря много. Има проблем, обаче има само 3 минути и 4 желащи да се изкажат. Моля ви, бъдете възможно най-кратки ограничете изказванията си до една минута. Господин Кирилов. Благодаря, господин председател. Съвсем кратък коментар. Първо, мисля, че трябва да благодарим на посланника за неговата реалистична оценка на ситуацията. Аз участвах в, в съвместната парламентарна комисия и смятам, че посланникът работи лично с нас, даваше ни най-новата актуална информация. Що се отнася до проблема с медиите, мисля, че повечето от нашите колеги, които са членове на съвместната комисия, са съгласни, че трябва Македония да продължи да се движи напред. И разбира се, нещо, което е много важно, както посочи посланника, необходимо е да бъде направ... отбелязан много сериозен напредък сега по отношение на идващите избори. Но нещо, по което няма а, напредък е а, изказванията, свързани с омраза. Действително в медиите има политическа нетолерантност. Едновременно с това има много драстически, драстични случаи за на изказвания на омраза към съседни страни. А, някой може да каже, че основният проблем е Гърция, името, но това се случва и по отношение на българите, на България. България съвсем няма проблем с името на Македония. Сега ще ви дам един пример от македонските медии. Последното посещение на премиера на България там в един от големите вестници и там се казва отново ни бе подказано, че България като държава, политика и правителство, както и всички българи, ще останат черни български чудовища, необразовани и прости. Има много такива примери от медиите и не мога да разбера защо продължават такива случаи. От друга страна, аз подкрепям Македония по отношение на визите, защото смятам, че гражданите на Македония трябва да пътуват до съседните страни, за да видят, че те не са чудовища. Благодаря. Aș dori să-i mulțumesc domnului eh, ministru. Благодаря, господин председател. Бих желал да благодаря и на господин посланника за е, информацията за състоянието в е, бивша Югославска република Македония, както и е, за състоянието по отношение на бъдещите преговори. Имам един единствен въпрос. Интересуваме следното. Етническите малцинства през представени ли са в парламента? Имам предвид румънското, българското, сръбското мълчинство. Те имат ли представители в парламента? Благодаря, господин Стоянов. Аз ще допълня това, което каза господин Кирилов аз съм внесъл три поправки към доклада, за които видях, че вече на върху две от тях докладчика е изразил негативно становище и ще желая да бъдат отхвърлени. Една от тях е за обявяване на допустимо физическо насилие срещу български граждани или македонски граждани с българско самосъзнание. Искам да попитам докладчика дали, като смята, че се гласува че трябва да се гласува против тази поправка, той смята, че е допустимо физическо насилие срещу такива граждани. И, втората ми, и втория ми въпрос, който е към господин посланника е а, дали той има информация за дискриминацията на а, хората с българско самосъзнание. Аз не съм съгласен с румънския колега. В Румъния, в, извинете, в Македония няма българско младсинство, но това е една много дълга тема, няма смисъл да я отварям в момента. И затова въпросът ми е, тъй като има една българска организация, която, организацията Радко, приключвам, която има дело в съда по човешките права. Има ли господин посланник информация и за други такива случаи? Thank you. И накрая госпожа Копа. Благодаря. Има малко тук някакво объркване текстът на комисията, становището на господин посланника, всичко това показва ясно, че не са спазени, така да се каже, етапите, които обозначи комисията. От днесените изменения се вижда, че а, като че ли главната, според комисията главната причина за забавянето на преговорите са отношенията с Гърция. Но а, не мисля, че а, а, това е главното. Главното, мисля, че е, са реформите, които не са проведени. А, съвсем ясно е според мен, че а, Гърция, повече от която и да е друга страна, иска а, да има една демократична, ненационалистична а, съседка. Защото ние сме съседи и мисля, че парламентът би трябвало да намери начин да помогне на тази страна да се приближи до Европейския съюз. Благодаря. И сега отговорите на господин посланника и кратки отговори от страна на докладчика. Благодаря. Аз ще, извинявам се предварително, не съм сигурен дали ще отговоря на всички въпроси в, в, обема, в който бих искал. Не бих могъл и да отговоря на всички въпроси на госпожа Беес. Първо, що се отнася до малцинствата? Има няколко малцинства, които са представени в парламента. И, и, и е, това е единствена страна, в която има една община, която се ръководи от представител на ромското младсинство. Тоест, значи много е направено и за ромското младсинство, и за други младсинства и трябва да се признаят усилията на македонското правителство в това отношение. И ако има проблеми, например, с българ, българите, и те, трябва, те проблеми трябва да се решат чрез диалог. Трябва да има разговори, да се води диалог и разбира се, може да се а, а, обърне, да има а, искания към Международния съд за човешките права в Страсбург, но мисля, че с добра воля между двете страни може да се избегнат подобни случаи. В миналото, когато става дума за подклаждане на омраза и за ухулване, също може да се води диалог. Сигурен съм, че Охридското рамково споразумение предлага най-добрият модел за споразумение, за създаване на едно мултиетническо, многоетническо общество. Не дайте да забравяте, че гражданите на Македония са решени по пътя на разговорите и компромиса да преодолеят всички проблеми, които им пречат да се разберат с съседите си. Политическите лидери трябва също да работят в този дух на компромис, за да може страната да достигне следният етап от предприсъединителния процес. Благодаря. Благодаря, господин посланник. И накрая, господин Майер, накратко. Господин председател, Две, е, два са въпросите, които ми бяха зададени. От една страна госпожа Бер, е, която пледира за по-малко внимание по отношение на е, въпроса за името и така, определени изисквания към Гърция. Да, аз още през миналата година вече изясних моята позиция по отношение на името и спора между двете страни и много се надявам, е, това е единственото, което мога да кажа, много се надявам отново, че е, колкото е възможно по-бързо, двете страни ще се приближат в мнението си, но очевидно до този момент е, не се стига до едно такова сближаване на становищата. Много би ми се искало да, да мога да отговоря положително на въпрос на госпожа Беара. Аз съм съгласен с нея, но не мога. По отношение на казаното от господин Стоянов, да, наистина, абсолютно съм съгласен с него. Наистина трябва да се обявим срещу всякакъв вид сила, насилие и така нататък. Но в България се поставя въпроса дали македонците не са българи и дали македонският език не е български, а мнозинството от хората в Македония смятат, че това не е така. Така че не би трябвало да подклаждаме чувствителността в това отношение. Ние се обявяваме против насилието, против употребата на сила. Една голяма част от македонците се държат като роднини, те да се каже на българите, но не и като, не бива да ги третираме и като техни поданици, верно поданици. Ето това е. Благодаря много за времето, което отделихте, за вашия интерес. Благодаря на всички участници и благодаря най-вече на посланника, на специалния представител на Европейския съюз за времето, което той отдели интересната информация. Благодаря. Uh, Дами и господа, нека да продължим с следващата част на днешното ни заседание. Един специален семинар, посветен на въпроса за енергийната сигурност по много причини. Една от тях е, че тази, нашата комисия изигра важна роля в е, изготвянето на доклад по енергийната сигурност през 2007 година. От тогава имаше много събития. Комисията е много активна в а, работата по тази област, включително и, и последната криза между Русия и Украина. А също така имаме и а, по-дългосрочен подход. Гледаме напред е, и е, изготвяме доклади е, и поръчваме проучвания. Както знаете, вече е подписано споразумението между Русия и Украина. Газа все още не е пуснат, но се надяваме че скоро ще бъде пуснат и мисля, че това е много подходящ момент да се обсъди енергийната сигурност, не само от гледна точка на предходните е, ситуации, когато са спирани доставките, но и във връзка с е, последните дни, включително и днес. Има много въпроси, които трябва да се обсъдят. Диверсификацията, например. Смятаме, че когато става дума за енергетика, това не е въпрос само на, на чиста енергетика и търговия, а по-скоро на външна политика и събитията го доказват. Поръчали сме три доклада. Първият доклад е от експерт, който работи от известно време с нашата комисия, професор Алан Рили, който преподава право в Лондон Сити Юниверсити, като и е изследовател в СЕПС тук в Брюксел. Той е, работи по Южен поток и на Буко. експертизата му а, също така включва и Северен поток. А, с, господин Монаган също е тук. Той иска да ни представи е, въпроса за предизвикателствата и възможностите за енергийната политика. Е, и е, основните препоръки на доклада всъщност са гласувани преди една година от Европейския парламент са препоръки, от които той тръгва в своя доклад и добавя други. Ако всички тези препоръки бяха действително изпълнили, тогава нямаше да има такива шокове в енергетиката, като тези, които преживяваме днес. И накрая доктор Зено Баран, която беше наш експерт и по в изслушването на тема енергийна ефективност преди една година също ще говори по тази въпрос. Имате материалите пред себе си. Много се радвам, че сред нас е господин Сабатил, който е директор на дирекция енергетика в генерална дирекция Релекс и се занимава с енергийната сигурност. Сред нас е и нов... наскоро номинирания съветник на върховния представител Солана по въпросите за енергийната сигурност господин Евец. И така ще изслушам експертите в последователността, в която ги представих. Давам думата на господин Алан Рили. Благодаря, господин председател. <clears throat> Радвам се, че съм а, тук да а, говоря за моят проекто доклад. Подчертавам проекто доклад. А, и а, в послед, окончателния вариант на доклада си ще взема предвид обсъжданията тази вечер. А, сега за а, различните предложения. Един е Южен поток, друг е Набуко. Искам накратко да говоря за Южен поток и за някои от проблемите с Набуко и след това да направя кратка оценка на тях. Имам само 10 минути, затова ще бъда а, значи, кратък и а, колкото може по-лаконичен в а, забележките си. Южен поток е проект, който предвижда а, прокарване на тръбопровод а, под а, Черно и още 1000 км през Европа, за да се достави газ за Европейския съюз. Това е проект, който трябва да кажа е дълбоко съмнителен от гледна точка на Европейския съюз, неговите страни членки и преди всичко техните народи. Трудността с Южен поток е следната. Преди всичко неговата цена – Значи става дума за газопровод 900 км, 4, 900 км по дъното на Черно море. 900 км по дъното на Черно море. На дълбочина 2000 метра под повърхността. Ако сравним това с Северен поток, Северен поток, това са две тръби и дълбочината е само 200 метра. Значи цената на подобен газопровод ще бъде огромна оценките на Международната агенция са за цена около 20 милиарда долара. Значи говорим за много висока, много скъп газопровод. Има сериозни проблеми в, сериозен, сериозен тръбопровод. Значи въпросът е при сегашното падане на цените дали Газпром ще може да финансира подобен проект. Освен цената има втори проблем. Втория проблем е всъщност по-важен. И мисля, че в една избор, година на избори депутатите трябва да го вземат предвид. Високата цена на тръбопровода, това значи висока цена на газа. Значи, руснаците какво предлагат? Те казват, ще построиме този скъп газопровод, а вие, газопроводателите, ще трябва да плащате много висока цена за газа след това. Да, това е много сериозен въпрос, който не трябва да се изпуска от внимание, когато се обсъжда това предложение. Проблема се задълбочава от това, че няма нови източници на газ. А, фактически. А, фактически, тук се предлага едно, а, едно заобикаляне. Наместо газа да се подава а, през украинските газопроводи, където вече са изплатени и цената му е сравнително ниска, Прокарва се нос газопровод, който е много скъп. И от наша гледна точка на европейският потребител, единственият резултат е увеличаване на цената на газа. Какво казват руснаците? Естествено, руснаците казват, имаме сериозни проблеми с Украина и затова искаме да я заобиколим. На това аз отговарям последния начин. Значи, вие избирате най-луксозното решение. Има много по-ефтино решение. А това е да се договори ефективен международен транзитен режим с Украина и се създаде значи, прозрачен, явен за всички режим на транзита на газа през Украина, а не да се яхват европейските потребители с високи цени на газа чрез един скъп газопровод, който вероятно не може да си позволим. Има и редица други въпроси, свързани с Южен поток въпроса за регулирането, например. За да се построи този газопровод, трябва, трябва да мине а през Руман, румънската и економическата економическа зона на Черно море. Вероятно и двете страни а, ще а, искат да кажат думата си по този въпрос. Украина очевидно има пряки економически стимули да се противопостави на подобен тръбопровод Румъния също е, ще има проблеми, защото ако се изгради този е, газопровод, ще се е, докара скъп газ в Румъния. Нещо, което Румъния едва ли ще иска. Тоест ще има и други пречки, които ще забавят изграждането на Южен поток. Това са моите възражения срещу проекта Тюжен поток. Мисля, че тук е, съществуват много сериозни проблеми, които Европейския съюз трябва да оцени. Цената на газопровода, цената на газта, който той ще доставя, газа, който той ще доставя. Сега към, да мина към Набуко. Главният проблем с Набуко е откъде ще доде газът в този, тази тръба. Е, един от потенциалните източници е Ирак. Знаеме, там ще има трудности. Не трябва да се а, забравя, че а, вътрешното търсене на газ в Ирак бързо нараства, няма инвестиции в нови, на, търсене на нови находища, а, обемите са проблематични. Въпреки, че а, а, а, Ирак въпреки че Иран има трети по, по, по големина находища на газ, в момента той е вносител на газ. А, така че зали може да се решите оттам да доде газа а, на Буко. Като се има въпросите за... А, дори го оставим на страна санкциите, а, в, в средносрочен, дългосрочен план, а, с много международни инвестиции и така нататък, ще мине години преди да се разработят иранските газови находища. Е, е, е, сега, значи, свързването на газопровода с през Турция, с Ирак, до Египет е свързано с огромни проблеми и също ще отнеме много време. Туркменистан може би е най-надежният изглед за Набуко. Трудността тук е не толкова, че а, а, няма газ. А, независими проучвания напоследък установиха, че в Туркменистан има много газ но и тук проблемите са цената и сроковете а, колко време ще е необходимо да се разработят газовите находища в, в Тюркменистан. Също така е, съществува и проблема, че туркменското правителство, след като му искат газ и Русия, и Китай, и други страни, ще се съгласи да се ангажира с доставяне на газ. А също така съществува и международният правен проблем за статута на Каспийско море и дали Русия няма да може да а, блокира изграждането на транскаспийски газопровод. Значи съществуват редица проблеми и тук. Най-добрата перспектива е от Азербайджан, от крайморска, край, от крайбрежните находища, където има много газ, обаче не трябва да забравяме, че минавайки през Турция и през Грузия, там също ще трябва да остане една част от газа. А, значи има потенциално а, големи количества газ, въпросът е как те, той да се а, достави в а, на Набуко. И ако това, ли, ако това не стига, тук се постави въпроса за ролята на Турция. Турция самата иска за себе си една голяма част от газът. А, има и проблеми с транзитът през Турция. Въпросът е, доколко този проект ще може да се е, изгради и осъществи, като се има предвид турските искания. И последният въпрос е с финансирането. Е, финансирането на Набуко. Економическата криза, разбира се, тук съвсем не помага. Необходими са ни сериозни а, е, значи, гаранции и договори за доставките на газ преди да се пристъпи към изграждане на газопровода. Но ако целта ни е сериозен източник, трябва да дадем необходимите средства и да поемем необходимите ангажименти за Набуко. Като разбираме добре, че за проекта ще са необходими няколко години, за да бъде завършен и че дори след това едва ли газопровода ще работи с пълен капацитет. Съществува, разбира се, основния въпрос дали Европейския съюз би искал да подкрепи а, да, да подкрепи осигуряването на газ от Централна Азия за Европа. Значи, тук трябва също необходима политическа вожа. Каква е моята оценка? Според мен, Южният поток ням, не прав, няма не представлява никакъв интерес за Европейския съюз. Ако ще трябва, а, тя, газът, който ще бъде, ще дойде евентуално, би дошъл евентуално по него, ще бъде много скъп. Въпросът е, значи, изграждането на нов, нов транзитен протокол през Украина. Създаване на нов транзитен протокол през Украина. Набуко пък има друг проблем. Откъде ще доде газа? Има сериозни проблеми. Дали Европейския съюз фактически би искал а, да направи оценка на енергийната сигурност дали би искал да каже, въпреки това, че не е сигурно доставките на газ дали ще бъдат достатъчни, бихме се ангажирали с изграждане на един такъв проблем. Третата опция е втечнен газ чрез терминали. Разбира се, може да се продължи от газопроводът от Баку до Ерзерум. Може да се продължи още нататък и да се след това превозва от там газ, няма проекта да бъде ефтин, но няма да бъде толкова скъп, колкото Южен поток. И той би дал възможност за сравнително бързи доставки на газ, по-бързи от другите два варианта, в едни разумни срокове. Другото е така, на което аз наричам стратегията за живота на Набуко. Това е за а, а, стратегията за един вариант, облегчен вариант на Набуко. Да се увеличи капацитета на турските газопроводи, да се използват съществуващи тръби а, за юго-источна и централна Европа. А, това е стратегия, която аз наричам облегчен Набуко, която вероятно може да бъде по-ефтина и по-осъществима. Всичко това е свързано и с економика, и с енергийна политика, и с политическите ангажименти, и е, желанията на Европейския съюз да вземе едни или други решения. Дали да подкрепи Набуко с всички рискове, дали би искала да предприеме един облегчен вариант на Набуко е, или да отиде към някакви други е, възможности. Може още много да се каже, но тъй като много малко време ми давате, само набързо нахвърлих възможностите и ще приключа тук. Благодаря, доктор Райли. И е, сега ще дам думата на доктор Андрю е, Монаган от а, Дефенс коледж на НАТО в Рим, е, който ще говори за е, енергийните аспекти и на предизвикателствата пред нашата политика. Благодаря, господин председател. Дами и господа, за мен е удоволствие, че съм тук и, и мога да ви представя два документа, които прочетох с голямо удоволствие. И аз като професор Айли имам само 10 минути, а, за да говоря по един огромен въпрос. Затова ще се съсредоточа върху на няколко елемента, за да стимулирам дискусията. Основното нещо, което искам да кажа тук е, че както и да гледаме, е, разглеждаме този въпрос, Европейският е, съюз е, е трябва да види, че енергетиката му се намира в е, е, е изправена пред големи предизвикателства. Економическо забавене с е, конкуренция срещу играчи, които не спазват нашите правила, играят по други правила и енергийна несигурност. Част от е, Темата на доклада бе свързана с вътрешната с вътрешните въпроси, вътрешна инфраструктура и солидарност. Това е много важен е, аспект, от която е да била енергийна стратегия. Тук важното е да има стратегична, стратегическа инициатива. Ако има вътрешна кохерентност, вътрешно сближаване, тогава ще сме по-устойчиви към предизвикателствата и ще можем да се възползваме от възможностите, които ни се е, предлагат, когато ни се предлагат. Нека да започна е, с, с е, Русия, защото повечето анализатори е, започват именно от там. След това ще говоря за диверсификацията на източниците на енергия и на пътищата на доставяне на енергията. Много важна тема в доклада. Второ, ще, игра, ще говоря за ролята на НАТО в енергийната сигурност. Европейският съюз трябва да работи с всички свои партньори. Това е основният ми извод. Трябва да работим с партньорите, с които работим в момента и да търсим и други. Има няколко елемента на енергийната сигурност и участието на Русия в енергийните доставки. Знаем, че Русия е готова да използва енергетиката за натиск, за политически натиск. Второ, има геологически ограничения на производството на газ и нефт в Русия. И трето, проблема с взаимоотношението на Русия с нейните съседни страни като най-важните проблеми тук са именно взаимоотношенията между Русия и съседните страни и инфраструктурата. Когато става дума за взаимоотношението между Русия и Украина в момента и начина по който а, те се отразяват на Европа. На 8 януари министър-председателя господин Путин каза, ако, трябва, ако искаш да постигнеш нещо, трябва да направиш нещо по въпроса. Русия е насочена към Европа и Русия ще включи енергетиката в своите предложения за преговори по новата архитектура на сигурността на Европа, както и економическата инфраструктура. Ако аргумента е европейската инфраструктура на енергетиката не работи, на сигурността на, на енергийната сигурност не работи, трябва да се обмисли, много лесно от този от това становище се преминава към това, че енергийната политика не работи. През 2009 година Русия ще се сблъска с много економически проблеми. Може това да доведе до интересни политически развития там. И когато говорим за това, трябва да не забравяме е, тясната връзка между Газпром и държавата в Русия. Сега съвсем накратко за диверсификацията. Разнообразието при всички положения е нещо добро и е важно. Но тук има и много въпроси за мислене. Първо, как бъдещата диверсификация може да увеличи солидарността в Европа? Ако целта ни е солидарност в Европа, добра цел, и след това диверсифицираме източниците си, тогава въпросът е какви са заплахите за енергийната сигурност и, на, и към кого са насочените. Ако диверсифицираме повече, е, можем да затрудним проблема с сигурността. Второ, как ще работи диверсификацията, ако нямаме солидарност? Как ще се е, разберем как точно да диверсифицираме. Трето, като има предвид настоящата инфраструктура, кой ще плати е, средствата за диверсификацията на инфраструктурата в тези трудни финансови времена? И така, това са трите въпроса, които трябва да обмислим. След това, трябва да се запитаме също така и какво е влиянието на диверсификацията върху нашите партньори. Ако искаме да се откажем от а, сегашните партньори и търсим диверсификация, тогава какво ще направят сегашните партньори? Дали няма да затруднят нашата работа? Когато говорим за диверсификация. Е, ни трябват много източници и много е, енергийни типове, и много, е, много типове енергия и много пътища на доставяне на енергията. Много често се търсят възможности да се избегне Русия като единствен доставчик. Южният коридор тук е важен въпрос. Въпросът е обаче доколко чрез него диверсифицираме. От последното лято ни стана съвсем ясно, че Южния коридор е много сложен въпрос. Има един неразрешен въпрос. Конфликт в Нагорни Карабах. Има напрежение в Русия и Грузия. И ако искаме през Кавказ да преминават тръбопроводи, това също може да води до заплаки за сигурността. Ако искаме източници от Централна Азия, доколко партньорите там са по-добри? Това е по-добра, по-добро ли от гледна точка на взаимоотношения между страните? Подобрява ли нашите шансове? Така че мисля, че е малко тесноградо и неразумно да казваме, просто трябва да се отбием от Русия, това е всичко. А защо мислим, че Афганистан е по-надежден източник? Иран а, може да има много газ, обаче защо обаче в никакъв случай не можем ам, да твърдим, че има по-добра инфраструктура или по-политически стабилен от Русия. Говорим за много различни възможности, BTC, BTE, Nabucco. Турция е, е, е важен наш партньор. Тя е, е и член на НАТО. Тя може да бъде основна страна, в която пристига основен преразпределителен център на енергията за Европейския съюз. Това е важен въпрос за диверсификацията. Продължаваме да разглеждаме следващите въпроси. Близки изток като доставчик, добре, но това не ни осигурява особена стабилност. И без това по-голямата част от нефта е от там. Ако и газа идва от там, до каква степен сме диверсифицирали? Северна Африка, Западна Африка, отново същите съображения. Можем да поставим под въпрос стабилността на някои от основните производители на газ, на основни е, пътища за пренос на газа. Ако според нас търговската е, диверсификация е важна, тогава трябва да обмислим какви са и политическите аспекти и аспектите свързани с сигурността. Един елемент, който не е посочен в доклада, са нашите взаимоотношения с партньори, с които работим в момента. Без спомената Световната Организация за атомната енергия, но не, без, но не се споменава НАТО. НАТО е важен партньор, особено като се има предвид е, потенциалния риск от терористични нападения, а както и от пиратство, което виждаме. Нека да посоча предимствата на добри отношения с НАТО. Първо, НАТО не търси доминираща роля, ролята на НАТО е допълваща. Едновременно с това обаче то, е, НАТО води и до по-добра енергийна сигурност. Има повече партньори, например Съединените щати, Канада, Норвегия и Турция. Е, четири страни много важни за енергетиката. Добри взаимоотношения с страните около Средиземноморието е, и партньори в Близкия изток и Русия. А, има добри, добър капацитет за управление на доставките, има капацитет за защита на морските пратки. Ако говорим за разнообразяване е, на е, източниците на енергия, много голяма част от тях се предоставят чрез е, а, морски прегов, превод, например втечнения газ. Така че а, тук можем да говорим а, за една общност а, на общни, общи интереси. Европейския съюз трябва да се конкурира по отношение на енергийната сигурност в един несъбилен свят. През последните няколко години говорим за това какво трябва да се направи, но трябва да се включат и държави, които нямат намерение да се присъединяват към Европейския съюз, т.е. не могат да се използват старите механизми на Европейския съюз във външната политика. И какъв е, трябва да е графикът? Мисля, че що се отнася до Европейската стратегия за сигурност, трябва да говорим за годините 2010, 2015, 2025 година. Трябва да обмислим какви а, са графиците и на нашите партньори. За това Европейският съюз трябва да стартира политика на реформи, да оцени слабостите на всички партньори, а не само техните силни страни. А, защото на този етап се оценяват само силните им страни. Благодаря ви много за вниманието и за поканата. Uh, Благодаря много, доктор Монаган. А сега давам думата на господин Забатил от Генерална дирекция външни отношения. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да направя някои коментари към двете изследвания, които ценим и не мисля, че има повод за възражение. Дискусията, която водим, става в един момент, в който ние сме особено чувствителни по отношение на доставките с газ за Европейския съюз. Една голяма част от поставените въпроси се отнасят до прегледа на енергийната политика от миналата година и те са засегнати и в този преглед. Все пак ще посоча, че енергоснабдяването има два аспекта и две измерения. Външно измерение и вътрешно измерение, свързано с европейския, с вътрешния пазар – много съществено е да покажем на дело, че сме солидарни, което стана през последните дни по отношение на държавите членки и че освен това и в чисто физически смисъл сме готови да демонстрираме такава солидарност. Става дума най-вече за е, проектите е, между Балтийските е, държави и Южна Европа, Юго-Источна Европа. Много важно е да говорим в един глас. Знаем, че това е необходимо и въпреки всичко не го правим. Знаем, че по отношение на доставките с газ положението е доста хетерогенно и че държавите членки имат различни отчасти различни приоритети. И така, на първо място аспекта за вътрешното енергоснабдяване и на второ място външното измерение. Става дума за една нова димензия, едно ново измерение, което през последните дни стана съвсем ясно и ни показа, че в никакъв случай не бива да пренебрегваме това външно измерение. Както по отношение на природния газ, така и по отношение на петрола на нафта. Тъй като става дума за ограничени ресурси е, в целия свят, не само в Европа, става дума за ценообразуване, става дума за е, това, че ние е, сме призвани да търсим и нови географски пътища за енергоснабдяването. Така че е, става дума за е, редица аспекти, които вече са засегнати в този преглед е, на енергийната ни политика. Естествено, че Южният поток е проект от взаимен интерес, но Набуко е по-скоро проекта е, от европейски интерес. Така че въпросите и данта аспекти са тясно свързани и ние наистина не бива да се бавим с намирането на решение. През следващата седмица в Будапешта ще се стигне до обсъждане отново на Буко и ще е, мислим за е, различните възможности за реализация. Аз много се надявам, че този момент ще наближи. Така че Европа трябва да се интересува не само от происхода на е, продукта, но и от е, транзита. Още през септември 2007 година Европейският съюз посочи, че трябва да се направи много повече във връзка с вътрешното измерение, с е, енергоснабдяване измерението в рамките на Европейския съюз, а външното измерение е свързано с една преоценка и на отношенията ни с страните доставчици и с начина по който ще регламентираме нещата и директивата за природния газ и с складирането на газа Тоест става дума за проекти, които са много важни, но те трябва да се свържат и с нови инструменти, с нови инструменти за финансиране, е, които трябва да подкрепим. Господин председател, с тези думи ще приключа. Ако има конкретни въпроси към мен, с удоволствие ще се опитам да отговаря. Благодаря, госпожа Сабатил. И преди да дам думата за разисквания, е, искам нещо да кажа и аз е, за Набуко и за политическото значение на въпроса, за който говорим. За Набуко. Е, доктор, доктор Райли се спря до средносрочният хоризонт, изключи възможностите за Иран и други източници, като същевременно подчерта ограниченията на каспийските и други централноазиатски източници на газ. Ако си представим един свръхоптимистичен сценарий, примерно бъде решен проблема с иранската ядрена програма, бъде постигната дългосрочна стабилност в Ирак, може да се очаква тези две страни да напълнат на Букус газ. И така, без да обвързвам никого с моите разсъждения, като използвам привилегията на парламентарната а, дипломация, а, бих. А, а, разговарях с госпожа Джалили, която преговаря с Иран по въпросите за ядрената. Разговарях с господин Сафари, министър на външните работи на Иран. Е, и ставаше дума за ембарго, за геополитически и други условия, но физично те имат 10 милиарда кубически метра на разположение. От тях около 4 са поръчани от е, Швейцария и 6 остават свободни, 6 милиарда. Те физически, физически могат да ни предложат 40 е, милиарда кубически метра. А, а, напомням, че а, Набуко е, е, е за, проектиран за 31. а Министър-председателят Ердоган е, говори пред председателския съвет и трябва да кажа, че е, когато е, се срещаме с политици или парламентаристи от е, Турция, винаги възниква и въпроса за газовите доставки, защото Турция играе ключова роля в това отношение, а, както беше посочено от нашия колега от е, Дефенс коледж на НАТО. Е, и е, използвам присъствието на е, генералния секретар на НАТО в Брюксел, с когото прекарахме известно време в разговори преди няколко дни с президента, председателя на парламента господин Пьотеринг. И за НАТО също енергийната сигурност е от ключово значение. Но има и други потенциални възможности, малко по-далечни, но и, които се представляват истински альтернативи. А истинска альтернатива значи и друг източник и друг път. Защо е това толкова важно това? Първо, защото това е въпрос на външната политика и сигурността, както беше потвърдено тук. Не е въпрос търговски, е въпрос на външна политика, политически въпрос, който трябва да бъде третиран и решаван именно в подобни рамки. Е, политически. Е, е, в съгласие с това, което се казва и в външна политическа стратегия на Русия, че тези ресурси ще бъдат използвани като инструмент на външната политика. Второ, в светлината на сегашната несигурност, когато десетки милиони европейски граждани и е, редица наши отрасли страдат. А ние тук като парламентаристи, като депутати представляваме интересите на гражданите и несигурността е, вече е достигнала е, такива размери, че тя не може вече да продължи да се обсъжда при закрити врата и да бъде обект на двустранни търговски договори. Наближават европейски избори и много скоро, след 4-5 месеца, всички, които са тук, ще трябва да отговарят през избирателите си какво са направили, за да осигурят, че нашите жилища, нашите къщи са достатъчно топли. Какво сме направили, за да има достатъчно работа в нашата промишленост, какво сме направили, за да не изпаднем отново в подобна криза, в подобни крайни обстоятелства, както се обстоятелства в момента в България. Има ли достатъчно солидарност между нас, членовете, членките на Европейския съюз? Има ли на разположение или са технически, правни и други инструменти, за да предотвратим подоб... повторението на подобни кризи? Значи, това са ключови хоризонтални въпроси, в които Европейският парламент играе пионерска роля в тяхното осветляване и пръв ги посочи. Мисля, че трябва да се признаят нашите усилия. Ние започнахме още в началото на януари да говорим, че Европейският парламент, парламент за първи път разбра, че Европа трябва да действа като блок, единно и а, да се вкарат в преговорите европейските институции, като поканяхме представителя на Нафтогаз и а, а, Газпром а, да се участват в изваредната среща на министра на външните работи. Сега а, давам думата на господин Паско, заместник председател на Комисията по външните работи. Благодаря много. Надявам се, че това, което се случи тази зима, наистина ще ни накара да разгледаме положението много сериозно. Минали път също го разгледахме сериозно, обаче нямаше достатъчно политическа воля да се приложат решенията, които предложихме. Сега решенията са почти същите, но техните последици са още по-сериозни. Тук не става дума само за външна политика, става дума за стратегическа, за игра стратегическо значение. Това е, е голямата геостратегическа игра за следващите 50 години. А тази игра в един глобализиран свят, е, където е, зависимостите между страните е, се увеличават, откриваме, че ставаме по-зависими, а не по-диверсифицирани. Основният проблем, на който трябва да намерим решението, е това, че ресурсите са разположени в нестабилни региони. Единственото решение, ако няма как да се преместят ресурсите, е да се стабилизират тези райони. Второ. Можем да имаме индивидуален подход, можем да имаме общ подход. На този етап доминира индивидуалния. И в крайна сметка не се създава общ енергиен пазар в Европа и някои от нас продължават да са заложници на руските къвги с Украина. Това е пряка последица от нежеланието да се създаде истински вътрешен пазар. След това Русия. Русия също играе игри, иска да се препозиционира, иска да преначертае границите, иска да пренапише правилата. И ако бяхме е, руснаци, ние щяхме да се държим така, най-вероятно. Въпросът е, че трябва да анализираме тяхното поведение и да му реагираме и накрая. Що се отнася до Набуко? В допълнение към казаното от е, първия оратор. В Румъния още от самото начало South Stream, е, Южен поток се разглежда като конкуренция на Набуко. Така че не е въпроса а, е, а, какви са а, парите. А, въпросът е, че според Румъния а, всъщност проблема е, че е, Южен поток може да задуши развитието на Набуко. И, и Русия работи по този въпрос, опитва се да а, задуши Набуко с Южен поток, опитва се да накара участниците в Набуко да се включат към Южен поток и така нататък. Тоест, и Русия изобщо не се колебае да защитава най-егоистично своите национални интереси. Благодаря много господин Паско. Дам думата на господин Паско, заместник председател на Комисията по външни отношения. Благодаря, господин председател. Бих искал да продължа малко е, казаното от господин Паско. Въпросът е следният. Защо се мотаем с Набуко? Тук в крайна сметка сме хванати в магиосен кръг. Има усещане, че по Набуко нищо не се случва. Разбира се, възможните е, доставчици за Набуко много лесно могат да бъдат а, прикъткани от Газпром с дългосрочни договори и газа да преминава през руските тръбопроводи. Европейският съюз трябва съвсем ясно да поеме ангажимент да предостави средства за е, този проект, защото Набуко е от стратегическо значение. Проблема с Русия не е в това, че Газпром е единствения производител на газ. Е, проблема е, че Газпром е, е и единственият доставчик. Той Газпром контролира тръпопроводите. Същото въжи и е, е, за нефтопроводите. Само един единствен нефтопровод не се притежава от Русия. Каспийския тръбопровод и а, е, ако се намери начин тръбопроводите да не са под контрол на Русия, нещата ще се променят. Може да и, има тръбопровод на руска земя, който не е контролиран от руското правителство. Това е възможно, ако може да се осигури, би могло да бъде добро решение. Също така може да се предоставя газ във вид на... в течнен вид. До каква степен е търговски по-ефективно да се предвижва газа по такъв начин, а не чрез тръбопроводи? Благодаря, господин председател. Благодаря за интересната дискусия до сега. Бих искал да спомена, един дългосрочен аспект, свързан с Северния полюс. Знаете, че ледът се топи и след няколко години вече Северния, може по- по-малко от 5 години, Северния полюс вече няма да бъде покрит с ледове. А там има огромни залежи от газ и петрол там Гренландия е неразделна част от този район и се опитва да разработи петрола и газа в този район. И е, това значи, че втечнен газ ще може да се транспортира от там към нас. Смята се, че запасите са огромни. Очевидно, Съществува конкуренция между Дания, Русия и Канада за е, използване на този район. И искаме е, Международният съд в Хага да реши този спор. Ние от датска страна искаме съдът в Хага да реши този въпрос. Но в дългосрочен план, нещо, което се спомена тук, не трябва да се забравя, че това е ако не е альтернатива, може да бъде допълнение към това, което Европейския съюз получава от другаде. И накрая България няма газ, но би могла да реши проблемите си, ако имаше съответните връзки с съседните страни трябва да се опитаме да създадем подобни връзки между страните, защото колкото повече минава времето, толкова повече ще имаме нужда от международни а, връзки с висок капацитет. Поръчваме експертиза за а, възможните а, газови и а, петролни залежи в Арктика. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички изказали се за а, интересната информация. Но мисля, че резултатът от а, това, което чухме, заключението е, че времето на ефтеният петрол и ефтеният газ приключва. Гъста, газът във всеки случай става все по-скъп. И мисля, че шокиращото беше това, което чухме за Южен поток, свързан с политически грешки, които някои страни са направили, като са се надявали, че ще получат чрез него ефтин газ по альтернативни пътища. Нещо, което предлага руската страна. И смятам, че надежността ще играе най-важна роля, ще бъде най-важният фактор през следващия период. И, както обикновено, авторитарните режими и диктатурите са по-надежни, по-ненадежни и могат да се бъдат съблазнени да използват газът като политически лост. И се връщам към това, което господин Монихан каза. Да укрепваме сътрудничеството си с други партньори, включително и трансатлантическото сътрудничество, защото се нуждаеме от по-голяма надежност. И разбира се, втората ключова дума е, освен надежност, е и солидарност, нещо, което колегата Паско посочи. Трябва да се съобразим с дилемата дали всеки ще гледа за себе си, краткосрочно да си реши проблемите или ще търсим заедно да решим стратегическите въпроси? И още нещо. Ефективността на енергийната харта и протоколът към нея. Господин а, а, а, председателят на Руският комисия по външните работи ни каза, че Русия е подписала енергийната харта когато беше слаба. Сега тя е готова да предоговори нейните положения. Тъй като според е, руснаците енергийната харта е в полза на потребителите, а не на производителите. А и друг въпрос е, е в състояние ли Русия да произвежда достатъчно газ? Защото статистиката показва, че е, съществува застой в производство на Газпром вече около 8 години. И това е, е като че ли пряк е, резултат от политизирането на дейността на тази организация. Сега господин Северин. Благодаря много, господин председател. Няма да повтарям споменатите вече аргументи. Като цяло съм съгласен с казаното до сега. Искам да кажа нещо съвсем кратко. Действително ресурсите са разположени в нерестабилни региони, но А, дали пък не е точно обратното, че там, където са ресурсите, нещата стават нестабилни? Дали не се оказва, че именно заради тези ресурси някои от тези области стават толкова проблемни? Използвам тази възможност да се обърна към господина Рали и господин Манаган с два въпроса. вие като експерти смятате ли, че Европейският съюз би могъл да има успешна, ефективна външна политика в областта на енергетиката, без обща вътрешна политика в областта на енергетиката. Господин Монаган, вие споменахте евентуалните конфликти между диверсификацията и солидарността. Могат ли тези конфликти да се преодолеят ако имаме действителна обща вътрешна политика, а не просто някакво морално усещане за морални задължения и солидарност. Вторият ми въпрос. Много руски представители казват, че обща европейска стратегия в областта на енергетиката ще бъде разчетена като Русия, като ход срещу руските интереси. Какви според вас са основните характеристики на една обща европейска стратегия за енергетиката, която би била приемлива за Русия, като съвпадаща с нейните е, легитимни интереси в тази област. Защото е много важно да работим с стратегия, която не е конфликтна. За да потърсим сигурност, без да нарушаваме усещането за сигурност на останалите. Благодаря, господин Северин. Господин Танък. Благодаря, господин председател. Два кратки въпроса. Първо, смятам, че Русия много добре знае какви са опасностите в преклените злоупотреби с оръжието, в което, с което разполага в вида на газа. В крайна сметка Европейския съюз много е, може да премине към други средства, да използва втечнен газ и да създаде е, система за енергийна солидарност, да работи и двустранно и така нататък. Моят въпрос е дали Русия ще постигне успех в изграждане на нещо като ОПЕК, но за газа. Защото властта се предава от Кремъл в Катар и може да се окаже, че такива тръбопроводи, които контролират gas can come from wherever Norway, Algeria, Australia, uh, Qatar, the, etc. Then clearly it's a much more transparent and open market